Buenas tardes a todas y todos. Уважаеми колеги, добър вечер, колеги. На испански, на френски, на немски и на английски. Добър вечер. Уважаеми колеги, и минута нямаме загубене. Много работа ни предстои тази вечер. Първо, е, председателя, като председател на Комисията по граждански права и свободи, е, правосъдие и вътрешни работи, за мен е удоволствие да приветствам на днешното изслушване кандидат, е, комисаря и заместник-председател на Комисията Маргарити Скинас. Заедно ще проведем това изслушване с Комисията по културата и образованието. Нейният председател е тук. Комисията по заетостта и социалната политика също има отношение към тази тематика. Съгласно седмо приложение към правилника на парламента, нека ви припомня, чрез изслушването тази вечер парламента ще прецени пригодността на кандидата за заемането на поста заместник-председател на комисията и комисар, компетентност, лична независимост, професионални знания и комуникативни умения. В подготовка на заседанието са формулирани два въпроса на, от общ характер, шест специфични по три от Комисията за културата и от Комисията за правата и свободите. Кандидат-комисарят е отговорил писменно. Отговорите са разпространени на всички официални езици на Съюза сред членовете. Впрочем, и симултанния превод тази вечер е на всички езици на Съюз. Правната комисия на парламента не възразява срещу провеждането на изслушването. Дебатът ще бъде организиран както следва. Кандидат-комисарят ще представи своите факти и аргументи в встъпително слово, което ще продължи не повече от 15 минути. Разполагаме с не повече от 3 часа тази вечер, така че трябва да ги опозотворим в максимална степен. Всеки от въпросите ще отнема по 5 минути, както следва. Една минута за изстрелване на въпроса. Две минути за първи отговор от страна на кандидат вице-председателя на комисията. Уточняваш въпрос след това за една минута, и последен отговор, още една минута от страна на господин Скинас. Така се получават по 5 минути на въпрос. Първия кръг въпроси е, ще бъде зададен от представители на политическите групи е, в парламента. След това ще имаме втори кръг това число от независими е, депутати. Общо 25 въпроса ще се получат и най-сетне кандидатът ще има още 5 минути за заключително изказване. С а, господин Ферхайен ще бъдем строги по отношение на времевия регламент, така че, моля ви, не ни принуждавайте да ви прекъсваме. And we really need to make it right. And, uh, said, official... Така, моля ви да спазвате времевия регламент. Преводът е осигурен на всички официални езици на Европейския съюз. Final, this... И накрая, от моя страна, изслушването е особено значимо. Всички разбираме това. Понеже господин Скинас е кандидат за заместник председател на комисията с портфейл защита на европейския начин на живот. Е, той ще е, е, наблюдава работата на комисаря Йохансон по вътрешните работи, на друг комисар по въпросите за равенството. Портфейла, значи, на господин Скинас е особено значим особено за Комисията за правата и свободите правосъдието, като съгласно Лисабонския договор и Европейската харта за основните права и свободи, влязла в сила преди 10 години, заедно с Лисабонския договор, точно преди 10 години, предвиждат международната закрила, убежището и миграционната политика да бъдат нарочно уредени в правото на Съюза – действа така наречен шенгенски пакет нормативни актове. Така че определено ще проведем дебат за този портфел, като започнем, ако щете, с наслова, с наименованието на този портфел. Европейски начин на живот. Що е то? Понеже, да, ясно е, че има такъв европейски начин на живот. Но какво съдържа той? Защо трябва да се защищава? Кои са заплахите, на които е изложен? Нали? Не можем да, да допуснем грешка в това отношение, понеже е, убежището и миграцията, от гледна точка на нашата комисия за правата на човека, не представят заплаха за европейския начин на живот. И ние много внимателно ще изслушаме всичко, което има да ни каже кандидат за местник председателя, особено във връзка с обявените намерения комисията да внесе пакт за международната закрила и миграцията, за да се постигне най-сетен напредък, така дълго очакван, по нормативните положения в тази област. С това ще дам думата на съпредседателката ми тази вечер, госпожа Ферхайен, председателка на Комисията по културата за нейни встъпителни думи, няколко преди да изслушаме и кандидат. Благодаря ви, господин Лопес Агилар, за встъплението и за това, е, че е, без всяка на съмнение изложихте регламента за тази вечер. Сърдечно приветствам е, кандидата за местник председател на комисията господин Скинас от името на нашата комисия. Господин Скинас, вашият портфел е много широк, под наслова Европейски начин на живот, това число миграция и сигурност, култура и спорт oder andere Frage geben wird. Und im Laufe dieser Anhörung werden Sie bestimmt auch die Gelegenheit haben. И вече е, за някои е озадачаваща връзката между наименованието на този портфел и неговото съдържание мисля, че, че ще имаме повод да поговорим и за това, но според мен е положително, че образованието и културата се възлагат на заместник-председател на, на комисията, като сочи значението, което се отдава на тези области в Европейския съюз. Възниква обаче и въпросът за това как ежедневно ще се борави с тези материи, как ще се съчетат та във вашия портфел с портфела на комисар Мария Габриел. За нас е, от Комисията по културата и образованието, естествено, тези области представят особен интерес. И ще ви питаме за образованието, за е, ученето през целия живот, за повишаването на достъпността на, на тези образователни възможности, През граничната образователна мобилност, какви инструменти ще приложите в областта на културата, образованието и спорта, за да интегрирате мигрантите и търсещите убежище. Някои от отговорите вече са набелязани от вас в писмена форма, за което ви благодаря. Но очаквам с интерес да, да задълбочите е, вашите, вашите разсъждения, да не запознаете с вашето гледище по, по всички тези въпроси. Е, аз съм уверена, че това изслушване ще удовлетвори нашия интерес. Очаквам наистина с интерес по-нататъчния ход на е, днешното изслушване. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател Трехаен, господин председател Лопес Агилар, уважаеми госпожи и господа депутати. Въпросът, е, е, е, моментът е особено значим за мен, вълнуващ момент. През последните 30 на години нееднократно съм имал възможност да заседавам в различни комисии и органи на вашата институция, първо като младши служител, след това като ръководител, а в последствие и като член на Европейския парламент. Но значимостта на днешния момент да се изправя днес пред вас като кандидат за заместник председател на комисията, да искам вашето доверие, е, за да изпълнявам програма заедно с вас през идните пет години, наистина ме изпълва със смирение. Договорът а, припомня, че Европейският съюз се основава на уважението към човешкото достоинство в общество, в което плурализма, недискриминацията, търпимостта, правосъдието, солидарността и равенството между мъжете и жените господстват. И така, за мен договорът повече от ясно определя и моето задание в качеството на заместник-председател. Портфейлът и отговорностите, е, е, които той съдържа, е, започват от образованието през културата, през заетостта и, и равенството. Като, разбира се, не, не трябва да забравяме иммиграцията. И обединяващото във всички тези области е човекът. Трябва да отстояваме простото, но съществено положение, че всеки е от значение, че никой не бива да бъде изоставен, че всеки следва да има достъп до равни права, сигурност и възможности. Това е основното положение, което ще ме води, ако потвърдите моята кандидатура. Виждам на своята координационна роля – като на възможност да добавя стойност в три основни направления, на които ще посветя по-нататък тези кратки встъпителни думи. Първо, нашите общества да станат по-справедливи, по-приобщаващи. Второ, да се реализира новият пакт за миграцията и убежището, и на трето място да бъде доизграден нашия съюз на сигурността с оглед на конвенционалните и най-новите заплахи. Във всичките тези три направления, мерките, които следва да вземем, трябва да отиват отвъд стените, границите на различните организации и институции. С насоченост, отново, към отделния човек, неговите интереси и конкретните резултати в тяхна защита. В никакъв случай е, не подхождам с лекота към спора, който породи названието на портфейла. Аз се отнасям с пределно уважение към всички изразени позиции, към всички аргументи, наведени в рамките на, на този дебат. Ако цитираме Шекспир, розата под всяко друго име Уха е тъй сладко, както, ако я наречем роза. И все пак името е от значение, защото то придава смисъл на нещата за всеки го от нас. И то значи нещо. Да си европеец значи нещо. В същината си това понятие означава да защитаваме най-уязвимите сред нас. Означава здравеопазване и социални грижи, достъпни за всички. Означава едни и същи възможности за всички. Означава да утвърждаваме културата и спорта като сърцевина на нашите общества. И е, да снабдяваме хората с знанията, с образованието и уменията е, за един достоен професионален и личен живот. Означава да се чувстваме в безопасност у дома и на улицата и навсякъде, на всички места, на които се срещаме, общуваме и преживяваме живота заедно. Да си европеец, още означава да си отворен за света. Да е, отвориш сърцето и дома си за онези, които не са е, така щастливи като теб. Да си европеец означава да опазваш мира, свободата, равенството, демокрацията и да зачиташ човешкото достоинство. Лично казано, за мен да съм европеец означава да водя един европейски живот, да създам европейско семейство и да отдам 30 години от живота си на служба на Европа. Нищо друго не бих бил, ако не бях проевропеец. Гордея се с това и още повече, защото съм получил уникалната възможност да служа на нашия съюз. Уважаеми госпожи и господа депутати, представените днес тук комисии са двигатели на процеса на разширяване на нашите общества на заздравяването им. И аз съм убеден, че заедно можем да създадем едно бъдеще на възможности за всеки го. Нека започнем с първата част от, от тези е, разсъждения. Повече справедливост, повече социално приобщаване. Е, ние трябва да изграждаме общества, които защитават най-уязвимите. И това трябва да се доказва навсякъде. Ако утвърдите моята кандидатура, аз ще се възползвам от правомощията на широкия си портфейл, за да утвърждавам един интегрален подход по отношение на социалното приобщаване и интеграция. Европейски социален стълб е жалон в развитието на Съюза. Сега обаче трябва да направим така, че всички съдържащите в него принципи да бъдат реализирани на практика. И сред главните ми задачи ще бъде да направи необходимото, така че бъдещия Европейски социален фонд Плюс да утвърждава социалното приобщаване, да помага на най-нуждаещите се и да насърчава трудовата мобилност навсякъде в Съюза. Следва да дадем на новите поколения необходимите умения в един променящ се свят на труда. Трябва да направим така, че европейското образователно пространство да се превърне в реалност, да стимулираме държавите членки да реформират и модернизират своите образователни и учебни системи, е, в това число чрез цифровизация. Ще се възползвам от е, Еразъм Плюс, е, откри Европа и Корпуса за солидарност, за да овластя новите поколения, да се възползват от тези възможности. И за да направим така, че да се погрижим за всяко дете, ще въведем детска гаранция за да предпазим децата от бедността, от социалната маргинализация, като им гарантираме основни права като здравеопазване и образование. Това е идея, прочим, чиято люлка е този парламент. Ще работя съвместно с комисаря за здравеопазването, за да утвърждавам приобщаващия характер на националните здравни системи. Ще работя с комисаря за равенството, за да утвърждаваме равенството на всяко равнище, в това число равенството на половете, да, да, да въведем ново законодателство против дискриминацията, нова европейска стратегия за равенство на половете, утвърждаваща равното заплащане за равния труд. И още трябва да включим един нов импулс на по-нататъчната интеграция на гражданите от трети страни. Ще се възползвам от плана за действие, който действа още от 16-та година за приобщаване на мигрантите и от допълнителните средства, които са отделени за тази цел. Радвам се, че дългосрочната интеграция на мигрантите и бежанците ще се включи в новия Европейски социален фонд Плюс, благодарение на което ще разполагаме с повече средства за такива инициативи по интеграция на новодошлите. И не бива също така да забравяме, че едно от богатствата на Европа е нашето културно-историческо наследство, което трябва да, да влагаме средства и да популяризираме отвъд нашите граници. Спортът също може да има положителен ефект за обществото, точка на общественото здраве, социалното приобщаване и равенството на половете. За да гарантираме по-нататъчно процъфтяване на нашите общества и економики, следва да подкрепяме всеки, който участва в тях. Социалното и економическо приобщаване е и право, но е и задължение на всеки. Нека сега премина към втората глава, втория раздел от своя портфел. Миграция и убежище. Задачата е тежка – но аз съм убеден, че можем да я решим, като мобилизираме е, всички свои предимства и се получим от полуките от миналото. Пактът за убежище и миграция следва да бъде от хоризонтален характер, да обхваща вътрешна и външна политика. Е, що се отнася до реформата на общата европейска система за убежището, първото, което ще направим заедно с комисаря е, за вътрешните работи, е да започнем диалог с вас и с държавите членки, за да намерим точно къде лежи компромисът. Да, да се вслушаме едни в други и да начертаем пътя напред кратки срокове ще ви представим възможности, различни варианти на решение, които да обсъдите, по които да бъде постигнат консенсус и едва след това ще внесем формално нормативно предложение. Нито за секунда няма да пренебрегнем огромната вече извършена през последните три години работа, както и компромисите, които вече са намерени по голяма част от пакета на реформата, всички от които компромиси, аз добре знам, се дължат до голяма степен на вас, на Европейския парламент. И това постижение ще бъде запазено. Вътрешните ни реформи обаче са само част от една далеч по-широка картина. Като междинен вариант до влизането на нова действителна система на убежището, следва да подкрепяме държавите членки за временни решения за дебаркирането на, на бежанци по бреговете на Европа. Трябва да установим диалог с неправителствените организации, които вършат похвална работа в Средиземноморието, да станем част от решението. И днес, и днес е, е, трагична годишнина отбелязваме от събитията в Лампедуза, това е толкова по-важно. Всички инициативи в тази област ще вървят успоредно с вдигането на вътрешните, на контрола по вътрешните граници, с възстановяването на, една напълно функционира, на едно напълно функциониращо шенгенско пространство. Една ползваща се с доверие и система на убежище, разбира се, следва да се предпазва от злоупотреби срещу себе си. Ще поведа на ново усилията за връщане на унези, които нямат право да останат на територията на Съюза. Първо, като довършим реформата на уредбата на връщането и на второ място, като сключим договорености с приоритетните страни на транзита и происхода. Крайно време е да се възползваме от всички инструменти, с които разполагаме, за да решим тези приоритетни задачи. И най-сетне, опирайки се на постигнатото от пилотни проекти за законна иммиграция, които са в ход, ще популяризирам по, по целеви, целенасочени схеми за легална иммиграция е, в подкрепа на европейската економика, пазара на труда и за решаване на демографските предизвикателства. Ще създадем един хуманитарен коридор е, по, по е, линия на, на механизмите за преодоляване на кризи в Нижер и Руанда. Най-сетне сигурността. Ценностите, които отстояваме, следва не само да се отстояват, но и да се защитават от всички предизвикателства. Това е съюзът, който задава световни стандарти за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот. И моята роля е да направя така, че всичко, което вършим в областта на сигурността, да зачита основните права и свободи. Основните права и свободи следва да бъдат заложени във всяка една политика от самото начало. И този принцип ще ме води в работата ми за оперативна съвместимост, особено важен въпрос предвид въвеждането на нови информационни системи. Аз неуморно ще акцентирам върху изпълнението на колективно приетото. Ще утвърждавам един координиран подход за защита на нашите съграждани в електронното пространство. Е, ще внеса предложения за борба с тероризма в електронното пространство, е, е, акта за цифровите услуги, интернетския форум на Европейския съюз. Ще се възползвам от всяка възможност да засиля устойчивостта на Съюза срещу така наречените хибридни заплахи. Госпожи и господа е, депутати, аз добре знам, като бив член на това събрание, че тук е сърцето на европейската демокрация. Тук се приемат нашите закони, тук се гради нашето бъдеще. Този, вашият парламент е избран с най-голям брой гласове от 20 години насами. Това е свидетелство за ангажимента, за ангажираността на нашите съграждани, които са готови да участват в изграждането на нашата демокрация и ние не можем да ги разочароваме. Това означава също, че поемам изцяло отговорност пред вас и ще, и ще работя в условията на максимална лична и професионална прозрачност. Господин Скина сега преминава на гръцки язик. Е, ангажирам се да спазвам най-високите етични стандарти, да работя в максимална прозрачност е, в съответствие с договорите и кодекса на поведение на комисаря. Ще е, взаимодействам колегиално с колегите си и неуморно ще взаимодействам с вас за изграждането на една по-безопасна, по-сигурна Европа, която предлага равни възможности и не изключва никого. И най-сетне – аз всецяло се ангажирам да поставя хората в центъра на своето внимание, на своята дейност. Нашият Европейски съюз следва да бъде Европейски съюз на човек. Съюз, в който никой да не бъде изоставен. Съюз на граждани, членове на едни сплотени и толерантни общества. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Mr. Skinas. Now we move directly to the first... Благодаря, господин Скинас. Преминаваме направо към първия кръг от въпроси. Седем са ораторите. Въпросите ще бъдат зададени от представителите на политическите групи. Започваме с Роберта Мецола от НП. Имате думата за една минута. Благодаря. Уважаеми господин кандидат комисар, благодаря ви за това представяне. Доста мащабно беше то. Е НП разбира, че вашия портфейл ще бъде с хоризонтален характер, ще обхване много различни аспекти от живота на европейците. Вие справо казахте, че вашия портфейл ще обхваща живота на хората. Ние знаем, че трябва да се зачитат основните права, демокрацията, върховенството на закона, правата на малцинствата, плурализма, принципа на недискриминация, толерантността, правосъдието, солидарността и така нататък. Ние сме горди че европейците защитават тези ценности и то в целия свят. Вашия портфейл всъщност обхваща всички тези ценности и ние ще очакваме от вас конкретни резултати. Как планирате да гарантирате, че многообразието и равенството, които са пропили изцяло нашия начин на живот, е, ще бъдат наистина кръгълни камъни на вашите усилия. И накрая говорихте за новия пакт за миграция, говорихте за гарантирането на кохерентност, на външните, вътрешните аспекти, координирането с трудовия пазар. Какво планирате в тази връзка? Господин кандидат комисар, две минути за първия отговор. На първо място по отношение на ценностите и приоритетите. Този хоризонтален характер, тази хоризонтална отговорност, колективните ни усилия. Във всички тези области ще трябва да се положат усилия, тъй като нашите общества имат нужда от многи, много нови стимули, свързани с равенството, интеграцията, развитието. Няма нужда да продължавам. Много добре сме работили в различни области, сега обаче трябва по някакъв начин да придадем плътност на работата в различните области, за да генерираме и добавена стойност за Съюза. Всъщност, радвам се, че ми възлагат точно такава отговорност, защото тази отговорност ще се основава и на сътрудничество с държавите членки, с вас тук и с колегите комисари. Относно пакта. Мисля, че един от уроците, които а, научих, а, и мисля, че госпожа Югансон също го е научила, е, че трябва да започнем наново. Че трябва да преразгледаме нещата, които не сме успели да свършим, целите, които не сме успели да постигнем – Знаете, има пет важни части на този пакет, където има значителен напредък. Съответно, трябва да се концентрираме върху центъра на тежестта на този пакет. Това определено е реформата на регламента Дъблин, свързаните с него процедури. И около това трябва да се работи по всички въпроси, и да се положат усилия, за да разблокираме процеса и съответно да вдъхнем нов живот на самите ни усилия и така нататък. Госпожа Мецола за една минута. Благодаря за този отговор. Сега по-конкретно за миграцията. Броя на пристигащите намаля, но все още хора загиват около нашите брегове. Трафикантите продължават да действат Връщанията се осъществяват на места, където не трябва да се осъществяват. Няма система за споделяне на отговорността. Държавите по происход имат нужда от помощ. Споразуменията за реадмисия все още са твърде малко. Вие самия казахте, че трябва да се направи много повече. Какво може да промените? Какво още не е опитвано? Какво още не е блокирано за да го пробвате вие. Разбирам, че става дума за правомощия на държавите членки, но трябва да попитам, е, не е ли време да се предостави сериозна помощ, за да се е, откликне по-добре на уменията на онези, които идват законно в Европа? Господин Схинас говори без микрофон. Ако продължа там, където спрях, в отговор на първия ви въпрос, мисля, че трябва да продължим да поставяме акцента върху реформата на Дъблин и свързаните с него процедури. Е, съответно, следва да работим за разблокиране на процеса, като включим всички други части от картината, връщанията, е, споразуменията за реадмисия, Шенген, границите. Трябва да се осъзнае, че няма панацея тук. Необходимо е да се работи по всички измерения на пакета, било то вътрешни или външни. Необходимо е да се говори, да се слуша, да се действа. Имам 10 секунди. Що се отнася до законната миграция, мисля, че трябва да използваме успеха на пилотните проекти. Необходимо е да се преразгледа предложението за синята карта, което е на масата. И освен това е необходимо да се работи интелигентно, за да може уменията на пристигащите наистина да бъдат вписани в картината на нашето демографско развитие. Благодаря сега представителя на социалистите и демократите госпожа Зипел за една минута. Благодаря господин Схинас. За съжаление, названието на вашия портфел просто налива вода в мелницата на десните екстремисти и се създава впечатлението, че ще работите за създаването на една крепост Европа. Нашата култура винаги е залагала на многообразието. Това се вижда в храната, която консумираме, в, в архитектурата и в какво ли още не. Мигрантите са просто хора. Те бягат от войни, от недобри условия на живот и мигрантите винаги са били част от нашето историческо развитие. Казвате, че трябва да се развие европейския начин на живот. Ще гарантирате ли, че вашия портфейл няма да донесе до разделение, в, да доведе до разделение в нашите общества? Във вашето писмо казвате, че ще работите за насърчаване на нашите ценности и за върховенството на закона. Как ще го направите точно? Две минути за отговор. Благодаря, госпожо Зипел, за този въпрос. Благодарение на него мога да поясня, аз се опитах да поясня в уводното си слово, но така или иначе. Никога не съм споделял виждането, че названието на моя портфел може да представлява заплаха или пък да подхранва културата на така наречения европейски начин на живот, противопоставен на начина на живот на другите. Света става по-мрачен. Ние обаче сме различни. Ние сме многообразни, ние сме специални. На нас ни завиждат, възхищават ни се. Мисля, че трябва да използваме всички тези черти, които имаме по един положителен начин. Трябва да създадем едни по-стабилни, устойчиви, приобщаващи общества, без да се самообичуваме. Защо трябва да се извиняваме? Просто защото имаме конкретни ценности. Ако някои популисти се опитват да спекулират, да използват за собствени цели нашите ценности, то аз бих им казал, че нашите ценности са много устойчиви. Те не могат да падат жертва на популистите. Също с популистите трябва да се страхуват заради нашите ценности. Аз не мисля, че е на лице една култура на враждебност. Миграционните ни политики са изключително цялостни по своя характер. Те са инклюзивни. Основават се на предпоставката, че Европа ще продължи да бъде дестинация за търсещите обежище. Тук просто така стоят нещата. Защо да говорим за нас е, и да противопоставяме европейците на всички останали. Онези, които имат право на убежище, трябва да могат да го получат, но онези, които нямат право, в определен момент от време ще трябва да се върнат. И това ще стане по европейския начин. С наши средства, по един достоен начин, не виждам защо това трябва да ни кара да се чувстваме виновни. Или пък горди. Или пък защо трябва да се извиняваме за всичко това. Мисля, че трябва да се гледа положително на, на всички тези неща. Госпожо Зипа, една минута за отговор. Извинявам се, че не отговорихте на въпроса. Срещу кого следва да се защитаваме? Не отговорихте освен това на въпроса как точно ще работите за насърчаване на културата на върховенство на закона и на нашите ценности. Още веднъж питам ви. Ще покажете ли ангажираност и ще работите ли за Европа, която да е готова да приеме всички, които имат нужда от помощ? Какво точно ще е новото в новия пакт за миграцията? Оточнете. Как той ще се отличава от съществуващото законодателство и как е, ще се отличава от предложенията за реформа, които в момента се обсъждат? Как ще се отличава от цялостния подход на парламента относно миграцията? Надявам се, че ще отговорите. А относно названието, аз никога не съм казвал, че вие тълкувате отрицателно названието на вашия портфел. Има други, които го правят. Попитахме ви дали искате да промените названието. Вие не отговорихте. Затова ви питам. Ангажирате ли се лично с това да се промени името на вашия портфел? За една минута имате право на отговор. Първо ще отговоря на въпроса срещу кого? Срещу онези, които не ни позволяват да празнуваме френски празници в Ница, които ни позволяват да вървим по Лас Рамбас в Барселона, които не ни позволяват да се справяме с мигрантите, които правят бунтове в мигранти, срещу тези, които не позволяват да даваме храна на търсещите убежище, срещу тези, които не пускат децата си на училище, срещу всички подобни хора, срещу тези, които ни пречат да действаме приобщаващо и да защитаваме своите ценности. Искам да повторя още веднъж. В никакъв случай между другото, вярно е, че нашия, моя портфейл е, за първи път получава такова название, в никакъв случай той не трябва да се разглежда негативно и в никакъв случай не трябва по този начин да се налива вода в мелницата на популистите. Това не е моята цел, не е моята роля. А що се отнася до пакта, мисля, че отговорих много точно на госпожа Мецола. Мога да продължа да обяснявам, ако искате. Благодаря. Преминаваме към групата Обнови Европа. Госпожа Ейндвелт, имате една минута за въпроса. Благодаря, господин председател, уважаеми господин кандидат комисар. Трябва да кажа, че нямам никакви съмнения относно вашата отдаденост към ценностите, които вие от... описахте. Аз се възхищавам на смелите ви опити да защитите название, което няма как да се защити. Да се защити европейския начин на живот, казва се там. Вие сте много добър комуникатор, имате много голям опит с общуването и мисля, че незабавно сте осъзнал, че това название е просто токсично. Крайното дясно прие това название като победа и вие много добре знаете, че няма обяснение, което да се използва в защита на подобно название. Просто се очудвам, че госпожа фон дер Лайн настоява. Ако целта е това название да обединява, то се постига точно обратния ефект. То разделя. ЕКР е доволна от това название, НП е наполовина, центристите, левите го отхвърлят направо. Съгласни ли сте, че названието е грешка или пък нещо още по-лошо, липса на правилна политическа преценка. Господин Схинас, госпожо Инетвелт, както казах в уводното си слово, искам да кажа, че зачитам всички аргументи и всички позиции във връзка с названието на своя портфейл. Няма да преценявам стойността на различните аргументи. Когато прочетох, че Госпожа фон дер Лайен е написала обяснения до водещи вестници в Европа, а в това писмо тя обяснява и връзката с договорите, видях, че има и един заключителен параграф, в който се казва, че част от нашия начин на живот е, че ние винаги разговаряме и винаги търсим консенсус. Вие ме предизвиквате да се изправя срещу този факт. Аз имам пълно доверие на госпожа фон дер Лайен, когато тя защитава точно тази част от аргумента. Тя е политик, е, парламентарист е, и не от вчера, както много от вас между другото. Мисля, че трябва да говорим, да проявим желание да се говори и да се слуша и времето ще покаже. И ще даде част от отговора, който искате сега да ви дам. Госпожо Инедвелт, за последващ въпрос или бележки. Интересно. Всъщност Имаме време. Все още имаме две минути. Because the question is really seriously Всъщност въпроса не го задавам само на вас, задавам го на цялата комисия и на госпожа фон Дерлайн. Каква битка иска да започне комисията? Защото имаше гласуване през юли, което беше спечелено с много малко мнозинство, изключително малко. Защо трябва да се прави европейска версия на така наречената light culture? Мисля, че вместо да се приобщят най- уязвимите части от нашите общества, чрез това заглавие, те просто се насъскват срещу останалите. Аз бих казал, е, спрете с е, този стремеж към подчиняване на хората. Работете за приобщаване. Европа трябва да бъде световен шампион по равенство, многообразие и възможности. Господин Схинес, вие ще имате право на избор. Затова питам още веднъж. Ще изберете ли да се откажете от това заглавие или не? Excuse me, the timing, the timing has to be... Моля ви. Трябва да рестартираме часовника, защото часовника започна да отброя времето, когато чувахме аплодисменти. Заповядайте. Благодаря, казва на испански господин Схинас. Когато Фондерлайн представи своите политически насоки през юли, пред вас. Тя представи 6 области, в които ще се работи. Е, писмено и в устна форма. Една от областите беше защитата на европейския начин на живота. Съдържанието на това понятие, на тази концепция беше ясно обяснен. Тя получи доверието на парламента. Тя беше избрана за председател на бъдещата комисия, защото вие се доверихте на онова съдържание, което тя е включила в тези 6 области. Разбирам, че някои не са особено доволни, разбирам, че се опитвате да съдите предварително за моята дейност. Аз вече се опитах да ви обясня, че никога не съм считал, че негативният характер трябва да властва тук. Вие казвате, че Европа трябва да бъде световен шампион а, за много неща, като равенство, като демокрация и така нататък. Ние вече сме световни шампиони във всички тези области, които вие изброихте. И съответно трябва да защитаваме онова, което имаме. Вие ми казвате, че трябва да работя за това. Всъщност аз 30 години вече хвърля мостове между хората. Това беше моята задача в продължение на 30 години. Да обединявам и съм убеден, че мога да продължа да го правя. Благодаря. Now we move to the Greens group. It'll be one minute for Mr. Bagid. Thank you. Mr. Skinner името на зелените господин Мачит. Благодаря ви, господин Схина. Се опитвате се да опишете името на портфейла си по положителен начин, но не се ли срамувате от това название? Европейският ни начин на, начин на живота. Струва ми се, че това е излязло от някакъв а, чат а, група, в която се разделят, където се разменят а, клишета от а, национализма на 19 век. Притеснявам се какви ще са приоритетите ви по отношение на интеграцията. Поемате ли ангажимент, че трябва да се преразгледа плана за действие на Европейската комисия от 2016 година за интеграция на граждани на трети страни, които живеят в Европейския съюз и е, че ще поемете ангажимент да подкрепите Европейската е, предложението на Европейския парламент за увеличаване на средствата за интеграция. Преди всичко съгласни ли сте, че трябва да се е, предоставят директно средства на местните власти, както и на НПО за действия за прием и интеграция, както предлага Европейският парламент в позицията си по фонда за миграция и интеграция. Господин кандидат комисар, имате думата за отговор по две минути. Господин Мачит, мисля, че вече отговорих на госпожа Зипел екстремистите и популистите би следвало да се страхуват от нашите ценности, а не обратното и а, отричам че, моят, че името на моят ресор отговаря на това, което вие описахте в първата част на въпроса си. Втората част на въпроса си, си отговорът е твърдо да. Каза го в встъпителното си изказване. Този план за действие беше прият в разгара на миграционната криза или на миграционното явление. И се опитахме да обединим всички сили в рамките на комисията, за да изготвим един първоначален план за интеграция на мигрантите и бежанците. Той поработи, но за мен то е само началото. Трябва да направим много повече и е, имаме късмет, че в рамките на новото предложение за новата МФР дългосрочната интеграция на мигрантите и беженците ще бъде в рамките на новият Европейски социален фонд Плюс, който ни дава много повече финансови средства и много повече възможности. Знам, че сте бивш кмет на Шефилд, ако не се лъжа. Не смятам, че тази работа трябва да се върши от Брюксел. Погрешно би било да налагаме подход, ние в Брюксел знаем най-добре. Не можем да насърчаваме приобщаването от, а, с наредби отгоре надолу. Трябва да работим на местно равнище, с общинските съвети, с местните организации, с гражданското общество и мога да ви обещая, че ще ме видите много често на място в центрове за прием, по футболни матчове, в училищата, в университетите. Именно там трябва да бъдем и ние. И много разчитам на вашата подкрепа в това начинание. Господин Маджит, имате думата за една минута. Господин Схинес, никой не поставя под въпрос вашата работа, но а, при цялото ми уважение това просто не е достатъчно. Както казахте, думите и имената имат своето значение. И ако настоявате да запазите това име, само пока, показвате пълната арогантност и закостенелост на новата комисия. Така че нека да ви кажа, че за мен и за много други това наименование е, е неприемливо, тъй като е неприемлив жест за фашизъм фашистите и расистите. Господин Схинес, само по един начин може да бъде постигната интеграцията и той като се гарантират еднакви права, адекватна подкрепа и еднакви възможности за всички живеещи на територията на Европейския съюз, независимо дали са мигранти, беженци или търсещи убежище. Прекалено много също така са ограниченията за достъп до пазара на труда, включително и за мигрантите и бежанците. Смятате ли да промените тази дискриминация, да въведете истинска свобода на движение в Европейския съюз чрез промяна на директивата за дългосрочен престой? Господин Скинес, имате една минута за отговор. It sounds quite dramatic, my, my last. Uh, Mr. Последната минута прозвуча много драматично. Господин Маджид, по първият ви въпрос, не мисля, че имам какво повече да кажа. Знаете каква е позицията ми. По втората част на въпроса ми съм напълно съгласен. Смятам, че може да се преразгледат законодателството ни за дългосрочен престой, даваш право на работа, Предвидено е преразглеждането на законодателството и някои от предварителните средносрочни прегледи показват, че действително има слабости и липса на съгласуваност между законодателните актове. Ето защо съм сходен, схо, склонен, извинете, да се замисля за преразглеждане на законодателството за дългосрочен престой с цел работа именно за да се премахнат пречките, които днес възпрепятстват легално пребиваващи, граждани на трети страни да се възползват от а, а, мобилността и труд, частно трудовата мобилност на Европейския съюз. И знам, че темата е много, а, много при сърце за колегата, който седи до вас. Никола Бей. Благодаря ви. Господин с вашият предшественик, господин Аврополос, искаше да насърчава законната миграция, която разграничаваше от незаконната миграция, която твърдеше, че, която твърдеше, че се бори, но всъщност нищо не правеше. Всички тук държим на правото на обежище, но трябва да си признаем, че правото за обежище днес е обект на безкрайни злоупотреби, че се превръща в задна вратичка за миграцията и че много често лицата, търсещи обежище, когато не го получат, не, не бъдат а, експулсирани, а си остават в Европейския съюз. Това показват и данните на Европол и на държавите членки. Или казвам с други думи, правото на търсене на обеща се превръща в само по себе си като на право на безкрайен престой в Европейския съюз. В, в 18-те страници отговори на въпросите на Европейския съюз се споменават на няколко пъти връщанията, без обаче никакви оперативни програми не споменавате. Вие сте на, на, ще бъдете натоварен с защита на европейския начин на живот. Как ще гарантирате, че връщанията ще бъдат ефективно Изпълняване изпълнявани и как смятате да обвършите финансовите помощи на Европейския за трети държави с връщанията? Председателят, имате една минута за въпрос, не повече. Господин Скинес, имате думата за отговор. Господин Б, един от проблемите в Европа, особено когато говорим за европейската политика за миграция и убежище, е опитите ни да търсим някаква частична истина. От части да се опитаме да разрешим един много сложен проблем. И няма как да се разреши проблема с миграцията само в един сектор. Затова имаме нужда от многосекторен подход. Както казах и на госпожа Зипел, терминът пакт е много благороден термин и затова трябва да знаем какво съдържа той. Трябва да имаме ефикасна система за връщания, да, но за целта преди всичко имаме нужда от система на сключени споразумения за обратно приемане с страните по происход и транзитните страни. И заедно с комисарят отговарящ за международните партньорства и с върховният представител за външната политика и с колегата отговарящ за политиката на добросъседство и разширяването. Трябва да сме готови да говорим открито с третите страни и трябва да има условия. Имаме нужда от а, световни споразумения, споразумения, в които всеки да печели. И чрез тези споразумения трябва да се справим с правопричините за миграцията. Трябва да създадем условия за младите хора да останат по родните си места, вместо да се хвърлят в ръцете на трафикантите и да бедстват в Средиземно море. Ето защо смятам да работим заедно с кандидат-комисаря Илва Йохансон по темата и се надявам, че с ваша подкрепа ще имаме повече шансове да постигнем поставените ни цели. Благодаря, господин нас, Господин Бей, имате още една минута за допълваш въпрос. Господин Схинас, малко ме притеснява отговорът ви, защото не се разграничава много от отговорите на предшествениците ви. Те всичките се провалиха. Затова имам един допълващ въпрос към, към вас. И той е свързан с мафията и с каналджиите, които печелят а, пари по бъговете на Северна Африка, които, опери, които извършват истински неподопустим трафик с човешки същества в Средиземно море. Така че какво смятате да направите е, заедно с е, Frontex, е, за да престанат НПО да играят ролята на помощници на каналчиите и за мен беше скандален фактът, че госпожа Карола Ракете беше поканена да вземе участие в изслушване на комисията Либе, при положение, че именно тя подпомага каналчиите и мафията. Господин Скинас, господин Бей, не споделям вашето мнение. Не смятам, че неправителствените организации са проблемът. Според мен те са по-скоро част от решението. Пак казах, трябва да търсим цялостно решение. Не можем да засегнем темата без да се замислим какви са всички първопричини за това явление. Много е лесно да се прехвърли вината само на каналджиите или на неправителствените организации, но става дума за много по-сложно явление с глобален характер, на което не може да се търсят частични обяснения и частични решения. И пак се връщам на казаното преди малко. Единственият е, начин да успеем е да погледнем какво в миналото не проработи. И вие сте прав. Връщанията, системата за връщанията не даде очакваните резултати. И защо? Защото не сме подписали достатъчно голям брой споразумения за обратно приемане, за да може системата за връщания да проработи. В политиката на миграцията всичко е свързано с всичко. И затова трябва да работим по всичко едновременно. От комисията, от групата ЕКР, думата има господин Прокачини за една минута. Добро вече, господин Схинас. Казахте, че европейският начин на живот е резултат от културата и ценностите, които ни определят като Европейския съюз. Политическия плурализъм, разделянето на църквата от държавата, запазване на правата на младсинствата и равенството на половете. Това само няколко примера. Въпросът ми е какви действия ще предприемете, за да сложите край на културата на обособяването на гета, която противоречи на нашите принципи. Тук, разбира се, имам предвид кварталите в някои наши европейски градове, където културните практики изключват напълно наследството на културата и на ценностите, които съставляват европейският начин на живот и които вече предизвикват страдание в нашите държави членки. Благодаря ви. Имате две минути за отговор, господин Схинас. Мистер Прокачони, ай... Господин Прокачони, никога в живота си не съм защитавал, не съм, се, не съм харесвал и не съм уважавал никакви думи, които завършват на изъм. Аз съм против всякакви видове изми. И това, което вие описахте, според мен е резултат именно от много изми. Тези гита, или по-скоро тези острови е, на маргинализацията вместо на приобщаването са маргинализ... които са резултат от сложни процеси в обществото. И няма една причина, която да може да обясни това явление. Мога да ви изреда няколко, но няма само едно обяснение. И отговорът е какво може да направим ние като Европейски съюз е много лесен. Нещо, което казах преди малко и на господин Маджит. Трябва да изслушаме представителите на местните власти, които работят на място, за да могат да отговорят на нуждите от интеграция, приобщаване, за да приобщим тези хора към обществото и по този начин може да се преборим с измите. Господин Покачини, имате една минута за допълваш въпрос. Господин Схинас, в писмените си отговори заявявате, че подкрепата за законната миграция ще бъде сред основните ви цели. Споделяте ли мнението, че единственият начин да се изгради една добре функционираща рамка за законна миграция е чрез ефикасната борба срещу незаконната миграция? Трябва да кажа, че, е, се, че възхищавам на, цел, на целта ви да поставите човека в а, основата на политиката, която водите. Подход много по-различен от често прекомерно идеологически обоснованият подход на този парламент. Хайски посланник Жан Дитон заяви, че трябва да обичаме хората и за хората трябва да живеем и умираме. Господин Скинер, извинете, но всъщност използвате само една минута при първия си отговор, така че сега можете да използвате две минути, ако желаете. Господин Прокачини, по всяка тема, като можем да се съгласим по отношение на хуманизма, нека да се съгласим. Надявам се да намерим общи позиции. По въпроса ви за законната миграция, три са причините, които ни принуждават да, направ... да предприемем смислени мерки по отношение на законната миграция. И трите причини са важни. На първо място, това е начин да се справим с демографските си проблеми. На второ място, това е и начин да се сложи край на бизнес, на бизнес модела на каналчиите. И на трето място, това може би не е единственият, но е един от вариантите е, да се справим с е, недостига на добре квалифицирани кадри. Така че тук не говорим само за борба с незаконната миграция. Насърчаването на законната миграция е работа, която трябва да свършим както трябва, с поучителен подход. И мисля, че започнахме добре с пилотният проект е, който помага на някои държави и членки да започнем да говорим за уменията на законните мигранти. И за мен този пилотен проект е добро начало. Оттам нататък и за мен това е нова тема. Нека да видим какви са проблемите, къде се объркахме. Може би сме дали прекалено, ясно, прекалено много ясни инструкции за този подход. Може би трябва да дадем повече гъвкавост. Може би трябва да променим подхода. И на трето място трябва да запазим хуманитарните коридори и да ги обвържем с презаселването. Това е друг начин да успеем да привлечем по законен начин хора, които могат да допринесат по положителен начин за обществото ни. Благодаря ви. И сега ще чуем господин Арвинитис от Обединената левица. За една минута. Много ви благодаря. Благодаря ви, господин Скина, за присъствието днес сред нас тази вечер. Нееднократно споменахте думата сигурност в изказването си. Също толкова често споменахте и думата здравеопазване. Споменахте достъпа на всички до здравеопазване. Много интересно ми се стори това в изказване, ако наистина това имахте предвид. Но господин Скина с четири политическите групи Обнови Европа, социалистите, зелените и ние от Обединената левица настояваме за промяна на именованието на ресора ви. Имате много богат опит и не мога да повярвам, че просто не разбирате какво ви казва половината от Европейския парламент. Европейският начин на живот е риториката на крайната десница. Те нееднократно са използвали това наименование. Така че и аз ви питам, ще поемете ли ангажимент, ще промените наименованието на ресора си. Аз съм журналист и очаквам конкретен отговор от толкова опитен човек като вас. Ще поемете ли ангажимент, да промените наименованието на портфейла си, за да ни убедите, че не сте съгласни с риториката, която има за цел да разедини Европа? Господин Скинес, имате Една минута за, две минути за отговор. Да. По първият ви въпрос, действително част от правомощите, които попадат в ресора ми е гарантирането на достъп на всички до здраво здравеопазване и здравни услуги. Трябва да гарантираме, че дори и най-онеправданите имат достъп до здравни услуги. И именно това трябва да защитаваме в европейският начин на живот. А сега казвате, че госпожа е, Лепен е, се радва. Не, тя не се опитва, е, тя не се радва от наименованието на, на портфейла ми, а се опитва да използва това наименование, за да започне грешният дебат. И сега ние трябва да решим дали ще играем по нейната свирка. И ако решим да го направим, да, тя наистина ще е печелившият и ще се радва. Такава е логиката ми. Δεν τον αλλάζετε λοιπόν, οπότε είναι ιδεολογικό. Excuse me. excuse me. Sorry. No, excuse me, excuse me. Am I given the floor? <laughs> So... Извинете, но аз съм председателя. Просто изчаквам да видя дали господин Скинас е приключил за първи си отговор, защото имате още малко време. Имах и допълнителен довод, ако нямате нещо против. Господин Арманитис. Когато идвах насам, от групата ми ми казаха каквото искаш говори, но едно нещо не прави, не се отнася към депутатите като към журналисти. и не, не се дръжти като журналист. И аз не го направих и не очаквах, че член на Европейския парламент ще е, се обърне към мен като журналист. Господин си, имате думата. За мен е чест, че съм журналист и че защитавам общественото благо. И се надявам, господин Скинас, да направите същото за най-нуждаещите се. Във вашият ресор въпросът за сигурността е обвързан с миграцията. и защитата на гражданите е обвързана с защитата на границите. Нещо обаче липсва за мен тук и това е правосъдието. Не смятате ли, че и правосъдието би следвало да върви за ръка за ръка с правомощите, които са включени във вашия ресор? Господин Скинас, имате последна минута на отговор в рамките на първия тур на въпроси и отговор с на координаторите. Господин Абранитис, уважавам правосъдието в смисъл, който ви използвате думата, но ресорът правосъдие не е част от моят портфел, не е включен в писмото за определяне на ресора ми. Госпожа Юрова отговаря за този ресор и тя ще ви изложи вижданията си в понеделник. Ако разбирам въпроса ви, той беше дали съм склонен да се откажа от сигурността, която е част от моят портфел. Но, както вече ви казах, сигурността и спазване на ценностите на Съюза вървят ръка за ръка. Знаете, че е случаят в а, Гърция е такъв. Господин Лопес Агилар ще ви каже, че по същият начин се работи в комисията Либе на Европейския парламент и по годишната комисия Юнкер също вървяха заедно двете теми. Комисарят председателят Тимерманс и комисарят Абрамополос работеха заедно. Се питам защо очаквате, че ще бъде по-различно разпределението в комисията Фандерлайен. Лайен. Член 17 алинея 6 от договор за функциониране на Европейския съюз дава пълна правомощия на председателя на Европейската комисия да разпредели ресорите в рамките на своята комисия, както смята за уместно. Разбира се, за като, като представи основните си политически приоритети пред Европейски парламент, което тя стори. Оттам нататък аз не се опитвам в повече или по-малка или по-голяма степен да се изказвам за това какво се съдържа в моят портфел. Представяме нещата такива, каквито са. Благодаря ви за председателството на госпожа Хайен. Thank you very much. So we will go on. Благодаря. Продължаваме е, със същото темпо, е, с е, редовите членове на комисиите и отново ви напомням да се придържате към времевия регламент 1211 е, понеже времето напредва е, и закъсняваме. Господин Франковски, е, Комисия по културата, НП. Имайки предвид това, че в ролята си на заместник-председател на комисията вие ще отговаряте за културата, образованието и спорта, бих искал да ви задам един въпрос за спорта. Според мен една от най-успешните инициативи на е, предишната комисия е, бе сътрудничеството, взаимодействието между трима комисари, съответно за е, здравеопазването, спорта и културата, за да се подобри здравния статус на европейците. И друг един пример е провеждането на Европейската седмица на спорт. Смятате ли да продължите тези инициативи и ако да, как ще ги усъвършенствате? Как, как, как ще продължите това дело? Благодаря. Благодаря, господин Франковски. Господин Скинас, имате думата. Две минути. Благодаря ви и аз, господин Франковски. Да, това са, това са тъкмо инициативите, които са ни нужни. Защото тъкмо в това отношение Европейският съюз може да допринесе, да изиграе своята специфична роля – като нали, става въпрос за мащабни, презгранични, изнесени дейности, които могат да укрепят взаимното разбирателство помежду ни общите ни ценности. В съмнение няма, че спортът е обединител. Също се отнася и за здравето и за здравословния начин на живот. Нещо пряко свързано с спорта, което колегата от Кипър, комисар Кириакидис, взема особено при сърце. Аз изцяло ще се възползвам от взаимодействието между Мария Габриел за спорта и Стела Кириакидис здравословния начин на живот. Но и нещо друго, което не споменахте и се изкушавам да, да повдигна този въпрос за пълнота. Спортът може да бъде забележително средство за интеграция, за социално приобщаване. Е, както е, казах тук по-рано. Спортът възпитава общо чувство на принадлежност, е, водени към едно по-сплотено, по-устойчиво общество. И готвейки се за днешния разговор, аз с удоволствие установих, че недалеч от тук в Крайнем, предградие на, на Брюксел, има любителски футболен клуб – които с наша помощ, с пари от Еразъм Плюс, са а, организирали прекрасна програма за интеграция на бежанци, на мигранти. А, а, програма Лидер. И аз възнамерявам колко се може по-скоро да, да ги посетя на място, да се запозная с тези хора. Ето това е. Това са инициативите на, в масовия спорт, например. Там трябва да вложим парите си, там трябва да помогнем. Благодаря господин кандидат заместник председател. Имате ли уточняващ въпрос, господин Фраковски? Заповядайте за една минута. Бил съм в Крайнем. Аз съм ново избран член на Комисията по културата. Вярно е, Европейската комисия също е, е подела немалко лоши инициативи, а, добри инициативи. А, извинете, награди е, за е, спорт и интеграция, за, специално за интеграция на беженците, е, Възнамерявате ли да, да продължите тези инициативи, да ги укрепите, ако е необходимо? За отговор господин Скинас. Да, аз по въпроса за беженците и миграцията казах, възнамерявам да се върна на плана за действие от 2016 година за интеграция на беженците и иммигрантите. Казвам, това е необходимо по една много проста причина. Тогава беше 2016. И, и е, нека да не се залъгваме. Е, тогава отговорът на Европейския съюз на най-сериозното преселение на хора в Европа от Втората световна война насам, се насочи по-скоро към управлението на потоците. Тогава все още не разполагахме с знанията, с възможностите да работим за интеграция. Но, независимо от затрудненията, службите на комисията под ръководство на Генерална дирекция вътрешни работи и други успяхме да изработим плана за действие. Сега е момента, тъкмо сега е момента да го преразгледаме този план, за да направим повече и вероятно по-добре. Благодаря. Следващият по списъка е господин Матич, Комисия по културата, Социалисти и демократи, една минута. Благодаря, господин председател. Господин Скинас, културата вдъхновява чувството на принадлежност към Европейския съюз. В общообразователния процес обаче не се прави достатъчно за приобщаване към европейската култура. Е, как ще се погрижите за това подрастващите поколения – да възпитат у себе си е, уменията за активно участие в обществения живот, чрез, например, Европейския корпус за солидарност, е, как ще популяризирате гражданските права и свободи е, в образователния процес, как ще популяризирате европейската принадлежност чрез култура. Онова, което ни определя, онова, което ни дава именно това общо чувство на принадлежност, е тъкмо богатството и многообразието на нашите култури. Ето, по тази причина ние е, е, е, сме обект на възхищение и бих казал на завист по света. Стига ли това обаче? Не, не стига. От една страна е, трябва все така да, да влагаме в културно-историческото си наследство, да го популяризираме в цялото му многообразие, а от друга страна, чрез образованието, да създадем едно по-обединяващо послание. Образованието следва да обединява. Чрез образованието, като създадем до 2025 европейското образователно пространство, и това е сериозен приоритет, по този начин на всички образователни степени, от началното училище до висшите учебни заведения, да обединяваме да, да укрепваме университетските алианси, да отдадем дължимото на учителите. Учителите трябва да получат по своите заслуги. Те вършат невероятна работа, имат огромен принос за обществото, трябва да бъдат признати най-сетне, разбира се, трябва да има е пари за всичко това парите в образованието, културата и, и, и за младеща. Както знаете, парите се управляват от фонда е, Еразъм Плюс. Перлата в короната, знаете, е един от най-успешните проекти. Както знаете, ние изцяло подкрепяме идеята да се утроят средствата за този фонд. И двата му побратими, Европейския корпус за солидарност и Откри С, Discover EU, това са общи приоритети, наред с Еразъм Плюс. И аз съм съгласен с много от мнения, които се изразяват, че тук не става дума само за пътувания, а и за връщане, за връщане у дома на опит, умения, знания, които да бъдат дадени на, на, като, като обществен принос от тези младежи. А, имате ли уточняващ въпрос, господин Матич? Заповядайте за една минута. Да, благодаря. А проведените е, наскоро избори е, бяха признак за желанието на младежите да се ангажират в обществените е, събития, специално във връзка с климата, във връзка с околната среда. Как ще ги ангажирате от своя страна? Няма съмнение, че зелената вълна ще бъде един от определящите елементи в работата на новата комисия. Това не е тайна не е нужно да ни убеждавате в това. Ние сме изцяло убедени и а, аз а, съм сигурен, че не сте а, пропуснали а, изявлението на новоизбраната председателка през месец юли, а, в което изявление тя а, а, изрично разви а, тези приоритети. А, без съмнение, тук има младежки елемент е, е, благодарение на който е, се революциониз, революционизира цял, цялото ни гледище за, за околната среда. И толкова по-добре. Младежите няма какво да се оправдават за това. С известна изненада чета тук таме проповядват на младежите как да подходят. Не, не младите поколения имат право на думата, понеже става въпрос за тяхното бъдеще. И от своя страна и чрез Корпуса за солидарност, Откри Европа и така нататък, ще се постарая да направя максималното, за да дам принос към младежките усилия за устойчивост. Госпожа Феран, да обновим Европа, Комисия по културата господин Скинас. Първо бих искала да се присъединя към становищата относно наслова на вашия портфейл. Независимо дали става въпрос за миграция или култура, посланието не е добро и трябва да бъде променено. Що се отнася до образованието? Когато говорим за образование в Европейския съюз, имаме две реалности. Европа, която знае и е, Европа, която стагнира. И има немалко завършили е, висше образование, които са се възползвали в значителна степен от Еразъм Плюс. Обаче, от друга страна, буди тревога големия брой е, деца, подрастващи, намиращи се в крайни затруднения. Днес, по данни на Евростат, едно дете от пет е, до 15 годишна възраст е, не притежава елементарни знания, елементарна грамотност. И доколкото многообразието е част от вашето задание, как ще подходите към този проблем, как ще примирите тези две реалности? Благодаря ви, госпожо Фаранш, е, за въпроса. Е, главната насока на вашия въпрос е за неравенството. Вярно е. Независимо от постигнатия напредък, има неравенство както на пазара на труда, така и в образованието. И сме длъжни да се обърнем с лице към, към това неравенство, тъкмо когато Европа постига рекордна заетост. Точно сега е, трябва да се обърнем с лице към въпросите за неравенството. Както казваше председателя на предишната комисия Юнкер, е, сега, е, когато е, е свети слънце, трябва да се, да се готвим за зима. И първо, е, чрез Европейския економически семестър и страновите препоръки, които се дават всяка година и работата, която се извършва под наблюдението на колегата заместник председател Нобровски, работа, в която аз активно ще участвам, ще можем да, да постигнем а, решение. Понеже 60% от препоръките, които адресираме до държавите членки, представете си, са свързани с а, моя портфейл. Достъп до здравеопазване, професионални умения и така нататък. Успоредно с това, с европейския семестър, ще активизираме действащите инструменти. Европейския социален фонд, механизма за професионално обучение. И вие с основание подчертавате това като приоритетна задача. И аз мисля, ние ще я решаваме уверено и с оптимизъм. Споделям също така казаното от вас за демократизацията на Еразъм Плюс. Има някои елементи от Еразъм Плюс, които някак възпрепятстват част от младежите да, да участват поради липса на средства, най-малко. За, понеже става въпрос за участие със собствени средства на, на, на, на кандидатите. Така че аз съм съгласен с колегата Никола Шмидт, комисар по заетостта, който ще търси възможности да се мобилизира средства от социалния фонд, за да можем да финансираме младежи от социалния фонд да участват в Еразъм Плюс. Проблемът е реален, е, аз си давам сметка за това. Е, благодаря, госпожа Фаранш. Имате ли уточняваш въпрос? Да, е, бих искала да ви запитам за връзката между образованието и заетостта и още нещо, което е част от вашето задание управлението на професионалните умения на така наречените компетентности. Не, не следва ли да се изпреварват е, е събитията, е, понеже става въпрос за една по-новаторска Европа, е, е, е Европа по екологосообразна и не бива ли да се предприемат изпреварващи действия е, е, за е, приспособяване на, на образованието, за програмирането му, е, така че професионалните умения е, първо да се повишават и актуализират през целия професионален живот и освен това да съответстват на потребностите на пазара и економиката. Благодаря. Що се отнася до е, професионалните умения, трябва да се работи на основата на три принципа. Първо, принципа на съответствието, на относимост на уменията към изискванията. След това на съвместимост и на изпреварване. Тези три принципа следва да се имат предвид, е, е, е, когато се развиват професионални умения за един непрекъснато променящ се свят и общество. В рамките на комисията трябва да призная, въпросът за компетентностите, за професионалните умения е много разпределен между няколко генерални дирекции, които са представени, прочем, тук е затова има толкова много хора в онази част от залата. И тази фрагментация на нея трябва да се сложи край, наистина. На политическо равнище ще взаимодействат комисаря Никола Шмидт, който пряко отговаря за професионалните умения, и, и, и, и аз, заедно с него, ще, ще прецизираме политиката, а вече класическата социална политика ще се реализира в взаимодействие между Никола Шмидт и Домбровскис Мария Габриел с своите специфични инструменти е, е, ще ни съпътства. Така ще организираме работата си. Благодаря. Госпожа Томч, е НП, Комисия по заедостта. Подски нас. Надалюем за упрашение. Благодаря ви, господин Скинас. А, вие е, ще отговаряте за много важни е, въпроси, към които отношение има нашата комисия по заедостта. Да, искаме да опазим европейския начин на живот, за който се нуждаем от един добре функциониращ пазар на труда. Е, в Европейския съюз наистина заедостта е висока, е, но от друга страна се изпитва недостиг на специализирани професионални умения. Вие е, ще носите участие отговорност е, за тази програма, за новите умения за Европа, професионалното обучение и образование. Така че ще може да, да приемете мерки и, и, и благодарение на които притежаващите добри професионални умения да се реализират економически. Какви са вашите намерения конкретно в тази област? Благодаря. Имате думата за отговор. Позволете ми най-напред да кажа, че за мен е удоволствие, че Комисията по заедостта участва днес в изслушването. Тъй като само по себе си обстоятелството, че вашата комисия седи тук редом с представителите на Комисията за правата и свободите и по културата, придава смисъл на моя портфел. Ако трябва да се обоснова защо точно моя заместник-председателски портфел, то вашето присъствие ми дава сериозен аргумент. За професионалните умения. Две неща едновременно трябва да се правят, според мен. Първо, както казах току-що на госпожа Фараж, трябва все така да влагаме в средства, в умения, пригодни за пазара на труда, в борба с неравенството. Това е традиционния подход към професионалната квалификация. Но има и нещо друго. И то също е много, много значимо днес. Така наречените меки, неформални умения – ако щете, социални умения, свързани с социалната интеграция. Не непременно уменията, които ще ви осигурят работа на пазара на труда, но умения, които ще ви дадат възможност да общувате по-ефикасно с останалите членове на обществото. А, да, да, да, да участвате активно в обществените процеси, да може да прескочите стените на гетото, както, както се каза тук. Това са умения не по-малко важни от уменията специфично за пазара на труда. И ние с Никола Шмидт и с Мария Габриел смятаме да работим по нормативен начин. Има го законодателството, имаме финансови инструменти, е, е, социалния фонд, Еразъм плюс, е, Discover, Откри Европа, Хоризонт 2020, разбира се, също като значителен източник на средства за развитие на професионални умения. Благодаря. Имате ли уточняваш въпрос? Благодаря ви за отговора. Бих искала да ви припомня нещо друго. Е, Европейският съюз изпитва не само недостиг на професионални умения, а и на някои особено високо технологични умения. В контекста на цифровизацията, се очаква проблем за снабдяването на пазара на труда. Той, той всъщност е реален с такива умения в цифровата област. И а, някои са особено затруднени е, в активна възраст да се приспособят. Не, не, не всички успяват. По-възрастните изостават от тези процеси. А трябва да се погрижим и за тях. Те все още са на пазара на труда. Какво ще правим за тях, които не могат да се приспособят. Една минута да отговорите, господин Скинас. Да, и тук подходът е двояк. Е, е, първо, как да повишим професионалните умения can be brought to a level that can benefit from, from digital technology. And you rightly identify the elderly and other vulnerable groups. This is the work that we can do on the social. Um, да, нали, можем да, да помогнем на хората а, в, в, в, чрез социалния фонд а, да, да излязат от тази своя а, квалификационна изостаналост. А, Другият подход е да попълним празнотите. В следващите години ще ни трябва 250 хиляди високо квалифицирани в цифровата област. Нямаме ги. Откъде да ги намерим? И тук идва а, а, а, на помощ легалната, законната а, а, позитивната намеса а, в ръцете на Мария Габриел, акта за, за цифровото образование, европейското образователно пространство, което ще се грижи за тези а, липсващи умения, едновременно по двата пъти. Thank you very much. The next on our list is Mrs. from... Госпожа той е, Инджир. Добър той е. Госпожа Инджир от Социалистите и демократите от комисията Либе. Ще продължа на шведски, госпожо председател. Благодаря, господин кандидат за заместник председател. Във вашия писмен отговор на въпрос за законната миграция и интеграция казвате, че съществуващите инструменти трябва да се прилагат по-добре. Бъдещата председателка фон дер Лайен постави акцента върху създаването на законни пътища към Европа. Искам да попитам дали това е достатъчно. Според мен в вашите писмени отговори не се дава достатъчно информация за това как вашия подход би довел до подобряване на положението в сравнение с това, което направи предишната комисия. Какво ще направите относно законната миграция? Ще промените ли подходите на старата комисия или ще имате само пилотни проекти, използване на съществуващи инструменти и помощ за трети страни? И с оглед на подходите в някои държави членки, какво ще направите, за да създадете законни пътища към Европа, за да не се налага на когото и да било да рискува живота си, когато бяга Господин Схинас, две минути имате за да отговорите на този въпрос. Благодаря. Законната миграция, да, трябва да се върнем на този въпрос. И то обективно, без излишни страсти. Вече споменах трите причини, е, които ни принуждават има причини от демографски характер, необходимостта да пресечем каналджийството и на трето място да попълним липсващите професионални умения. Чисто и просто. Към всичко това може да закачите всякакви идеологеми е, в някои е, е, държави членки. Моите писмени отговори на вашите въпроси бяха ожесточено атакувани. Но фактите са такива. Да, да подходим по-интелигентно към законната иммиграция. Е, първо да видим кой върши работа. И пилотните проекти са първа плаха, да кажем, но, но значима стъпка е, в правилната посока. Е, разговарях с генералните директори да, да разширим тези пилотни проекти. На второ място, както казах, да се върнем на предложението, на идеята за синята карта. Защо не се получи? Казвам, вероятно, е, прекалено строго беше предписанието, е, е, неспецифична уредбата според потребностите. Трябва да погледнем отново. И накрая, още нещо, което има отношение – Нали, правилно казвате, това са хуманитарните, хуманитарните коридори, които вървят ръка за ръка с ангажиментите за а, преразпределение на а, иммигрантите по държавите членки. До известна степен в някои територии, в някои части от Съюза се получава. Трябва да, да очертаем нови такива коридори, да привлечем нови партньори да постигнем максимален ефект. Имате ли да, уточняваш въпрос? Да. На шведски? Не мисля, че ми дадохте нови отговори или отговори, които биха показали, че би могло да има нови възможни альтернативи в сравнение с това, което вече е изпробвано. Така или иначе, във вашия писмен отговор на въпроса за интеграцията, констатирате, че решенията трябва да дойдат отдолу нагоре, а не отгоре надолу. И това го подчертахте и преди малко, подчертахте и необходимостта от европейско финансиране. Може ли да се ангажирате с това, че би имало минимално ниво а, на финансиране в рамките на фонда АМИФ, такова минимално ниво, което да отиде за регионалните власти, за да не трябва да се обръщат те първо към националните органи, особено като се има предвид кой държи властта в някои правителства – и тъй като аз съм съпредседател на групата срещу расизма и за многообразието в Европейския парламент, искам да попитам какво ще направите, за да защитите малцинствата в Европа, като си има предвид, че крайно десните стават все по-силни. Имате една минута за отговор. Да, доста въпроси за една минута. Ще се опитам. За фондовете проведох обширни разговори с членове на парламента, преди да се явя пред вас и някак не останах с впечатлението, че обема на средствата по многодишната финансова рамка не удовлетворява. Напротив, ние казвам, всички ние, доста добре се справяме. От, от 10 на 30 милиарда сме качили парите. Това е от, отрояване. Сега искате една част да бъде целево заделена за регионални, общински и така нататък. Посявам се, аз не мога. Вие сте са законодатели. Вие ще трябва да вземете решението. Ако успеете да убедите съвета, аз ще ви подкрепя, но е, усещам, че нещата трябва да станат малко по-иначе. Да видим първо Европейската инвестиционна банка какво може да направи е, за, за, за по-бързо насочване на средства, по-гъвкаво насочване на средства към регионите. А по останалата част от вашия въпрос, надявам се, ще имам някоя друга минута по-нататък да ви отговоря. Благодаря много въпроси за една минута. Знам, обаче и времето е фиксирано. Господин Брайер от комисията Либе от името на Зелените. Една минута. Господин Схинас, политики като политиката по комуникация Бихте ли говорили по-близо до микрофона? Значи, политики като политиката по съхраняване на данните, е, ПНР и така нататък. Е, въобще някои инициативи, които записват е, едва ли не движенията на всеки един от нас, водят до там, че хората не се чувстват свободни. Има чувството, че ги наблюдават, а те искат да защитят своите права и справедливостта на нашите общества. Има политики на комисията, свързани с съхраняването на данни, които засягат граждани, които нямат нищо общо с престъпната дейност. Мога да спомена ПНР, регистъра на пътниците. Споделяте ли виждането, че гражданите имат право да не бъдат следени, да не им се регистрира поведението? Какво ще кажете е, относно тези политики за събиране на големи масиви данни, които засягат всички нас и по-конкретно ще работите ли за ново предложение във връзка с съхраняването на данните и какво ще направите за да се променят някои политики в държавите членки? Господин Брайер. Много добре знам колко деликатен е въпросът за съхраняването на данни. Този въпрос е особено важен за вашата група, но не само. До известна степен, даже не само до известна степен, аз поделям вашите тревоги. Като бивш служител в администрацията на Европейския съюз съм се научил да спазвам решенията на Европейския съд. Какво ни каза той? В този конкретен случай той ни каза нещо, което трябва да премислим внимателно. Мисля, че не трябва да импровизираме с решенията сега, особено сега, когато знаем какви граници ни е начертал съдия, съда. Извинете. С тази оговорка искам да кажа, че комисията ще продължи да преценява положението, ще вземе предвид решенията на Европейския съд Искам да кажа, че има и много други дела, които в момента текат. Разговарях с службите и разбрах, че те биха се чувствали по-комфортно, ако първо приключат делата, преди да се реши какво ще се прави от тук нататък в комисията. А по по-общия ви въпрос вече съм казвал, поне два или три пъти, че Европейския съюз е световен шампион по въпросите на личната неприкосновеност и защита на данните. Ние сме дали на нашите граждани най-добрите гаранции. И всъщност този принцип трябва да се прилага универсално. За кой принцип всъщност говоря? За принципа за съгласието на гражданите. Знам, че в някои политики този принцип се нарушава, а пък в други той е нещо, което е фундаментално. Аз мисля, че този принцип трябва да стане неразделна част и да се спазва, независимо от това какви инициативи предприемаме. Имате ли втори въпрос, казва председателката? Благодаря за отговор. Едно е да се зачитат решенията на съда. Съвсем друго е решението от политическа гледна точка дали да се намерят нови начини, за да се е, премахне тази практика на събирането на големи масиви данни. Затова искам да питам дали ще приемете като обща мярка е, това да не се събират данни, които засягат цялото население. И на следващо място в писмения ви отговор говорите за правото на сигурност в сравнение с правото на лична неприкосновеност. Искам да кажа, че е, това противопоставяне е малко некоректно. Вие сте юрист и искам да попитам е, как може да се защитава човешките права, ако те не са тълкувани по правилния начин. Вашия портфел е изключително всеобхватен. Вашата идея за правото на сигурност наистина ни притеснява. Господин Схинас, имате една минута за да отговорите на този въпрос. По първата част от въпроса. Мисля, че най-добрият начин да се откликне на вашите тревоги е аз самия заедно с комисарите Юансон и Габриел да гарантираме, че когато се появи акта за цифровите услуги, знаете, ще го изготвят Вестагер и Голар – Та когато се появи той, е, ние тримата да гарантираме, че ще има точното равновесие между сигурност и защита на личните данни. Не мисля, че това е игра, в която някой ще спечели, а друг ще загуби задължително. Мисля, че трябва да се отчитат някои тревоги. Няма как да има сигурност без основни права. Така стоят нещата. От друга страна, Основните права не трябва да се разглеждат, както е било до сега, като нещо изключително просто. Те трябва да са в основата на всяка една политика от самото начало. Благодаря. За следващите 6 въпроса ще дам отново председателския пост на Хуан Лопес Агилар. Преминаваме към колегата Николас Фест за една минута. Благодаря, господин Схинас. От самото начало вие заявихте, че имате три цели. Равенство на мъжете и жените, на второ място борбата срещу всички форми на дискриминация и на трето място прилагането на глобалния пакт за мигрантите и бежанците. Карл Лагерфелд, който е познат на всички, не беше расист, не беше популист, не беше и адвокат. Той обаче забеляза противоречието между всички тези цели. В Германия, каза той, имаме една култура на приемане на чужденеца. Имаме 2 милиона мисиомани в Германия и същото време се борим с антисемитизма. Два милиона, каза той, скоро ще станат много повече. По същия начин не може хем да имаме стремеж към равенство, хем да говорим за е, правата на ЛГБТИ. Значи, какво ще изберете сега? Защита на мигрантите или защитата на евреите, на хомосексуалните? Господин Схинас. Не съм сигурен че мога да формулирам отговора, който бих искал да формулирам. Ще се опитам. Господин Фест, аз не гледам на този въпрос като на въпрос под формата на или-или. Мисля, че има хора в нашите общества, които искат да разсъждаваме по този начин. Аз обаче не съм съгласен и ще се противопоставя на това, на този порив да се тълкуват нещата по този начин. And I go a step further. И даже ще отида една стъпка по-напред. Като гледам в тази част на пленарната зала, ще се противопоставя на онези, които а, ме карат, искат да ме принудят а, да разсъждавам по този начин. Това е а, пътя, по който някой иска да поема. Или, или. Господин Арванитис, една Европа за всички. Тя е място за всички. Това е моят отговор. И към господин Арванитис. Хай минут. Още една минута. Благодаря, господин Схинес. Виждам, че господин Лагерфелд би бил по-добър комисар от вас. Надявам се, че вие сте поне толкова добър моделиер, колкото него. Защото очевидно не ставате за комисар. Значи имате право да използвате и останалата част от времето ви, господин Схинес, но само ако желаете. Няма нужда, господин председател. Преминаваме към следващия оратор. Това е госпожа Даце Милбарде. За една минута. Благодаря, господин председател. Господин Схинас, първо бих искала да ви благодаря за добре структурираните отговори. Това въжи и за писмените, и за устните отговори. Аз бих поговорила малко за културата като част от вашия портфел. Когато говорим за живота на хората или за живота на различни общности, общности когато говорим за културна политика, няма как да загърбим изцяло концепцията или понятието идентичност. Вие ще имате ли политика насочена към идентичността и каква ще бъде тя? Много кратко се изказахте. Сега господин Схинес има възможност да отговори за две минути. Благодаря, госпожо Мелбарде. Аз е, ще използвам вашия въпрос, за да дам отговори на въпрос на госпожа Инджир. За съжаление, тя се тръгна, така че ще се обърна само към вас. Не, не бих искал да използвам думата идентичност. Предпочитам да използвам термина общо чувство на принадлежност, защото този термин ни кара да се чувстваме по-комфортно. Това е термин, под шапката на който всеки може да намери своето място. В нашия континент всички воюваха в миналото срещу всички. Относно всичко. И повечето случаи, когато това се е случило, повечето войни са били свързани с идентичността. И мисля, че един от големите успехи на този безпредседентен исторически проект, именно Европейския съюз, е, че ние успяхме да създадем пространство, на ценности, в което всички се чувстват комфортно. Повечето хора се чувстват комфортно. И мисля, че ако отворим тази врата на политиката на идентичността, е, ние едва ли ще подобрим обществата на утрешния ден, а те трябва да са приобщаващи, трябва да са с много умения, трябва да са устойчиви, трябва да залагат и на културата, естествено, и задължително трябва да имат общо чувство на принадлежност. Не може да има култура, е, която някои определят като културата на ние срещу тях. Аз искам да избегна залагането на понятие като идентичност. Имате ли втори въпрос, госпожо Мелбарде? Благодаря. Независимо дали ще използвате термина идентичност или не, има една ключова дума, която липсва в вашите отговори и въобще в целия обхват на вашите задачи. Аз мисля, че това е едно важно понятие в европейската история и социална памет. Знаете, че на последната си сесия в Страсбург Европейския парламент прие една резолюция относно паметта на Европа за целите на по-добро бъдеще. Какво ще направите, за да придадете плътност на тази а, резолюция, да я приложите на практика? Имате една минута да отговорите. Господин Схинас, всъщност този въпрос едва ли трябва да бъде зададен на мен, защото аз не съм човек, който трябва да се занимава с историята, демокрацията, ценностите и така нататък. Това ще бъде част от портфейлите на колегите Добравка Шуйца, която между другото в съседната зала сега е подложена на, на, на разпит, участва в изслушване. И от друга страна, кандидата за заместник председател госпожа Йорова, която ще отговаря за ценностите. Тя пък ще бъде разпитана от вас идния понеделник. Мисля, че би било разумно от моя страна да не навлизам в тяхната територия и да се изказвам по тези въпроси. Благодаря. Сега Елизабет Возенберг Вриониди има думата. Благодаря, господин Схинас. Желая ви всичко най-добро. Бих е, искала да говоря за споразумението ЕСА и Турция, което функционираше достатъчно добре в продължение на 4 години. Миграционните потоци намаляха, по-малко хора загинаха в Средиземно море. Напоследък обаче ставаме свидетели на колосална промяна. Десетки души пристигат от Турция в Гърция. Говорим за 200% увеличение между май и октомври. Можете да си представите, че Гърция е страна от първата линия, както се казва, и е много трудно за Гърция да се справи с това положение. Турция заяви, че няма да отвори нови миграционни маршрути и че ще сътрудничи с европейските държави. Това беше обещание дадено от Турция. На практика обаче ние имаме проблеми. Какво смятате вие за споразумението между ЕС и Турция? Как е функционирало то до сега и смятате ли, че трябва да окажем натиск върху Турция, за да спазва тя споразумението? Две минути имате. Госпожо Возенберг, бих е, искал за да отговоря на вашия въпрос последния начин. Необходимо е да осъзнаем, да приемем, че вече години Турция е дом за повече от 3 милиона беженци. Дала е дом на тези хора. Това е бреме, което следва да отчетем. Необходимо е да отдадем дължимото на Йордания и на Ливан. Тези страни са поели на плещите си несъразмерно бреме и те наистина са поели много ангажименти спрямо хората, които имат нужда от убежище. Вярно е, че споразумението е с Турция наистина до неодавна водеше до конкретни резултати. Беженските потоци намаляха с между 85 и 90%. Знаем, че Европейския съюз е изключително щедър. Освен това, говорим за 6 милиарда евро в рамките на две програми. Европейския съюз задели тези пари, за да подпомага тези отчаяни хора в Турция. Вярно е, освен това, че някои аспекти от споразумението не бяха достатъчно добре уточнени. Да не говорим, че има и воинствена риторика във връзка с това, което се случва в Сирия и това също промени положението. Аз мисля, че е необходимо да актуализираме, да освежим, ако искате, споразумението между ЕС и Турция. По-настоящем комисар Аврамополус и министрите Зехофер и Кастанер са в Турция и водят разговори по темата. Утре те отиват в Атина. Много е важно Турция да осъзнае каква роля трябва да изиграе като партньор на ЕС по този въпрос. Защото кризата е такава, че трябва да си сътрудничим. Гръцките власти естествено трябва да предприемат мерки във връзка с недостатъчно големите по своя обем връщания. Мисля, че всички трябва да работят. Това мога да кажа. Трябва да освежим споразумението ЕСА и Турция. Следващ въпрос, госпожо Врилнири. Благодаря. Благодаря, господин Схинас, за отговора. Аз съм съгласна с това, което току-що казахте. Вие, вероятно, пък ще се съгласите с мен, когато кажа, че има много промени от последните месеци. Имаме ново правителство, имаме и нова миграционна политика. До известна степен политиката по някакъв начин отговаря и на духа на споразумението. Ще започнем от самото начало, така ли, когато казвате, че трябва да освежим споразумението? Въобще как да накараме двете страни да изпълнят поетите ангажименти? Отговор. Много добър въпрос, госпожо Возенберг. Отговора обаче е неразделно свързан с а, това, което ще се случи на срещата на Хофер Аврамополус а, тази вечер. Между другото, министър Кастанер май не е пътувал поради терористичното нападение в Париж. Така че, виждате, ще трябва да се разговаря с френското правителство а, и с турското правителство, извинете, а, и да се види какво може да се направи Гърция не може да бъде оставена сама да се справя с миграционните потоци. За щастие, новото гръцко правителство предприема действия, които са в синхрон с общите действия по отношение на кризата в Средиземноморието. Надявам се, че в идните няколко дни ще освежим, ще актуализираме споразумението или ще погледнем на него по един нов, по-свеж начин. Мисля, че риториката на някой не помага. Госпожа Гелер за една минута. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин кандидат комисар, убийственият пожар в лагера на остров Леспус миналата неделя ни припомни за пореден път колко е важно Европейски съюз да се здобие с истински по-ефикасен режим за убежището. Можете ли да ни кажете малко повече за плановете си? Можете ли да ни представите конкретните си планове, особено за пакета за убежището? Какво се предвижда в новия пакт? Какви инструменти сте предвидили и преди всичко в какви срокове? Благодаря ви. Господин Скинас, имате дума за отговор. Благодаря ви за въпроса, госпожо Келер. Ще се опитам да ви кажа колкото мога, но както се споразумяхме с Илва Йохансон, преди всичко трябва да посетим столиците, да говорим с държавите членки и да видим каква е отправната ни точка. Този път няма да се провалим. Ще започнем с предварителен консенсус и този път провалът не е вариант. Трябва да успеем. И предвид гореспоменатите ограничения, ще, се, ще ви обясня какво аз мисля по въпроса за пакта, както вече обясних на госпожа Мецова в началото. На първо място трябва да работим по изпълнението на разпоредбите, заложени в пете законодателни акта, които вие толкова силно работихте. Това е първият ми приоритет. На второ място, следва да се съсредоточим върху липсващи текста, а именно реформата на аргумента Дъблин и процедурата. Защо? Защото системата ни за обежище беше създадена за една много по-различна Европа, когато бежанците бягаха от диктатурите в е, Гърция, Испания или Португалия. А сега сме изправени пред е, колосални потоци от е, мигранти. Така че трябва да приспособим законодателството си за предоставяне на обежище към днешната реалност. Но за да преодолеем за да успеем да преодолеем съпротивата на държавите членки, които в момента блокират, реформата трябва да постигне напредък в други области в рамките на пакта. На първо място връщанията и споразуменията за обратно приемане. Те са много важни. Трябва да преразгледаме и предложението за Шенген, тъй като свободното движение в рамките на Съюза е свързано с защитата на външните граници, трябва да преследваме и границите. И мисля, че с всичко това ще имаме нужната отправна точка. Госпожа Келер, имате още една минута за да уточняваш въпрос. Благодаря ви, господин кандидат комисар. Припомнихте, че реформата на правото на убежище много отдавна закъснява. Припомняме си че още през 2016 година имаше ново предложение на Европейската комисия, което не успя да преодолее съпротивата на държавите членки. Знаете, че в предишния мандат на парламента направихме всичко възможно, за да постигнем нужното мнозинство подкрепа на реформата. Така че пак искам да ви задам въпроса в какви срокове смятате да, напусне, да постигнете напредък по това досие, където липс, по което липсата на решителност налива вода в мелницата на популистите. Така, например, Смята дали насочите съвета да приложи правилата за взимане на решение с квалифицирано мнозинство за тази област, което е възможно? Господин си имате думата за отговор. Госпожо Келер, имам лесен и малко по-сложен отговор. По въпроса за графика ни на работа, заедно с ресорният комисар, след като изслушаме столиците, до края на годината ще ви предложим, както се казва на френския, scoping paper или документ, в който се засягат основните въпроси и отправни точки, след което, ако всичко мине както очакваме, ще излезем с предложение в началото на до година. Това беше лесният отговор. А сега за трудния отговор. Питате дали трябва да се използва взимането на решение с квалифицирано мнозинство в съвета. Въпросът е важен, но е и труден въпрос. Защо? Защото вече използвахме е, принципа на квалифицираното мнозинство при отход програмата за преместване на мигрантите. И може би намерихме някакво много временно решение, но използването на принципа на плюсираното мнозинство имаше травма, травматизиращи последици. Остави рани. Сега започваме от начало и какво трябва да направим. Да, от техническа, глед... от техническа гледна точка можем да, нам... да постигнем квалифицирано мнозинство, но от политическа гледна точка би било по-добре да избегнем този принцип. Благодаря ви. Благодаря. Рета е на колегата Костас Пападакис. Господин Скинас. Миграционната политика на Европейския съюз е белязана от изгонвания, експулсирания, които наричате връщания. Но това е чист ефемизъм. Има хора с едва ли не военни правомощия и те се използват срещу хора, които бягат от войни, бедност, бедствия и така нататък. Сега правим нещо изключително опасно. Опитваме се да подменим концепцията или понятието беженец. Едно европейско правителство казва, че ще има около 10 000 изгонвания до 2020 година. И много от бежанците, които страдат от посттравматичен стрес, може и да не получат възможност да останат в Европа. Могат да не бъдат квалифицирани като бежанци. Това ли е нашия подход към Европа? Такава ли искаме да направим? Какво да кажем за новия пакт за предоставяне на убежище и миграция? господин Схинас. Господин Пападакис, издавате им възможност да повторя нещо, което казах в самото начало. Уважавам всички виждания, гледни точки, всички предложения, които се опитват да разтълкуват по някакъв начин този изключително сложен въпрос за миграцията и за убежището. Мисля, че вашата гледна точка също може да е продуктивна. Европа, за добро или за зло, е в сърцето на миграционната криза и ние трябва да имаме цялостен подход. Трябва да управляваме процесите, които искаме да управляваме и тези, които не бихме желали да управляваме. Няма как. Когато говорим за връщания, за убежище, за управление на миграционните потоци, казвате, че онова, което предприемаме е в разрез с нашите ценности. Не съм съгласен. Не съм съгласен с вас. Би било в разрез с нашите ценности да приемем австралийския модел. Онези, които искат да имаме австралийски начин на живот, биха искали да имаме и австралийски модел на управление на миграцията. Но тук действаме по различен начин. Опитваме се да вземем предвид всички инструменти, с които разполагаме. Винаги действаме възоснова на принципа на върховенството на закона. Всички държави членки зачитат Женевската конвенция и всички други международни конвенции. Всички държави членки зачитат правовия ред в Европа. И много съжалявам, но не виждам защо твърдите, че действаме погрешно. Аз не смятам така. Определено не сме решили всички проблеми. Това е така. Но аз мисля, че има общи европейски усилия да положим основите на нещо, което може да ни накара да сме доволни от себе си. Господин Схинас, не казвам, че онова, което се прави, е в с европейските ценности. Аз обаче имам пред очите си лагера Мория и така наречените горещи точки – Споразумението ЕС Турция превръща в затвори гръцките острови. Затвори са те за беженците. Положението в Гърция е наистина взривоопасно, изключително драматично. Има стотици беженци, които живеят в окаяни условия, не само в моря, ами и в други лагери. Е много трудно да се намери даже възможност да се настанят някъде тези хора. Беше казано, че споразумението е действало в миналото, но вече не действа. Какво смятате вие за това? Трябва ли да се преместват бежанците в центрове за приемане на континента, за да бъдат връщани те в крайна сметка в страните им по происход, като се зачита върховенството на закона? Господин Схинас, Една минута няма да ми стигне да отговоря на всички въпроси на господин Пападакис. Искам да кажа обаче, че имаме някои успехи и господин Пападакис ги подценява. Европейският начин на живот включва и тези 7000 души, които са спасени. Или пък бабите в Лесбос, които помагат. Папата посети Лесбос и отдаде дължимото на това, което правят хората там. Знаете, че през 2015-2016 година на гръцките острови нямаше никаква инфраструктура. Започнахме от нулата. Дали ми харесва положението в лагера Мория? Не ми харесва. Не съм доволен никак. Всъщност, като грък и като европеец, аз чувствам болка. Но това е само един елемент, един параметр. Уравнението е много сложно и е необходимо да се замислим какво постигнахме през последните години. Необходимо е да видим какво следва да бъде анализирано допълнително. Искам да ви уверя, че Европейския съюз може да се справи. Господин Кохот. Уважаеми господин кандидат комисар, натоварен сте с задачата да координирате много амбициозна програма по отношение на културата и образованието. Как виждате образованието за възрастни в рамките на тази програма? И на второ място, как може да гарантирате, че неформалното обучение за възрастни хора ще се третира разделно от професионалното обучение за преквалификация? Две минути имате за отговор. Благодаря ви, господин Кохот. Този въпрос е много важен и в известна степен добълвам въпросът повдигнат от госпожа Феран от Комисията по култура. Тъй наречените неформални умения допринасят за интеграцията в обществото и това е вярно. А вие сега повдигате въпроса за ученето през целия живот и професионалното обучение. Това е един от основните ни приоритети, тъй като епохата, когато европейците можеха един единствен път да се обучат за една професия отмина. Мисля, че моето поколение ще бъде поколението на последните европейци, които могат да са квалифицирани само за една професия. Така че съпъсването на научната през целия живот е сред основните ни приоритети. И можем да го постигнем чрез набор от инструменти, които са свързани използват и важните инструменти, които вече разполагаме. Повечето от тях се в на госпожа Габриел. Тоест, програмата е Еразъм Плюс, но също така и Европейския социален фонд Плюс. очевидно, че трябва да помогнем на държавите членки да установят кои са специфичните нужди за учене през целия живот. Защото понякога тук в Брюксел изготвяме програми, които отговарят на една логика, която е в услуга на организацията, т.е. програми, които лесно се изготвят, е, лесно се разхосващат по тях, но се оказва после, че тези програми реално не отговарят на потребностите на държавите членки. Така че аз смятам, че трябва да започнем от е, е, равнището, на което се изпълняват програми, т.е. от държавите членки, да видим какви са техните нужди и възоснова на тях да изготвим програмите на европейско равнище. Господин Кохот, имате една минута за уточняваш въпрос. Споменахте, че ще работите за да гарантирате по-добра достъпност до образованието за всички членове на обществото и в частност хората от младсинствата и хората с увреждания. И само мога да ви кажа, че ще ви стискам палци. Но как може да насърчите правителства като полското или унгарското да си сътрудничат с вас в тази ваша цел? Мисля, че диагнозата ви е правилна. Няма да е лесно. Съгласна съм с вас. Фактът, че в областта на премахването на дискриминацията се взимат решения основно с единодушие в съвета, също не помага. Дискриминацията за... Извинете, директивата за недискриминация е с хоризонтален характер и мога да кажа, че съм горд, че гласувах за като е, евродепутат през 2008 година, въпреки че НП беше против и съжалявам Роберта, че не последвах линията на партията на времето. Но от както приехме ние тук директивата, нищо не се случва в съвета, така че от тази гледна точка диагнозата ви е правилна. Радвам се, че финландското председателство ще направи пореден опит да преодолее блокажа. Разбирам, че на 20 и 3 октомври ще има съвет Екофина, който ще се обсъжда темата и мога само да си искам палци на финландското председателство. Ако успея да продължат да покажа, това ще е първа стъпка на вас. Благодаря ви и сега отново ще предам председателството на госпожа Ферхайен в духа на доброто сътрудничество между нашите комисии. Благодаря ви за последните 6 е, въпроса. Започваме с Яреон Ленърс от е, комисията Либе. Е, НП. Благодаря ви, госпожо председател. Извинявам се, че използвах chair, Madam Chairman, а не Chairwoman на английски, но ще започна отново, тъй като ме поправи колегата Сипел. Тъй въпреки, че още не сме броят на мигрантите напоследък намаля, очевидно, че още не сме готови за поредната криза. Казахте го днес тук. Единственият възможен подход към миграцията е цялостния подход. Граничен контрол, справедлива процедура за даване на обежище, солидарност, интеграция, всичко това е нужно. Единственото, което липсва в момента са връщанията. Само една трета от лицата, които не се нуждаят от международна закрила, действително се връщат в страници по происход. Това означава, че две трети от лицата целенасочено нарушават законодателството ни, оставайки в Европейския съюз, което пък вреди на подкрепата на гражданите, които се нуждаем, за да им помогнем да на, за интеграцията на истинските бешенци. За съжаление, не можахме да постигнем много добър успех в сътрудничеството си с трети страни, което е значение за да функционира добре връщанията. Така че какво възнамерявате да подобрите сътрудничеството с третите страни и какви конкретни мерки ще влезе, вземете в тази насока? Благодаря ви. Господин кандидат комисар, имате две минути за отговор. Господин Леннерс, мисля, че засегнахте един от новите елементи, които трябва да включим в пакета, като вече казах, за да преодолеем блокажа. И ще се възползваме от новата възможност, като ни предоставя новото начало. И между другото, в писмото за поделяне на ресора ми е включена тази задача. И един от основните ми приятели, заедно с Юпи Лайнен, един от комисарят отговарящ международните партньорства, един от основните им приоритети ще бъде възможно най-рано в рамките на мандата ни да започнем сключването на нова вълна от споразумения за обратно приемане, както с страни по происход, така и с, страни, с а, транзитните държави. Имаме нужда от тези споразумения и не можем да се преструваме, че връщанията нямат въздействие върху политиката ни в областта на миграцията. Имаме нужда от нов подход, основаващ на партньорството с тези държави. Имаме нужда от взаимоотношения, в които и двете страни да печелят. Погрешно би било споразуменията за повторно, за обратно приемане да засягат само един аспект от взаимоотношенията ни, а именно миграцията. Имаме много общо с тези държави. Спомняме с много възможности да им помогнем, така че смятам, че трябва да сме достатъчно умни, а мисля, че сме, макар да звучи малко нескромно, да изготвим споразумения, които да са полезни и за нас, и за тях, а не само за нас. И в момента разполагаме с нужните инструменти, визите, меката сила, средствата, които отпускаме, стипендиите, търговията, всички програми за сътрудничество в областта на образованието. Всички те могат да ни помогнат да постигнем споразумение, ако се нуждаем с тези държави. Без тях не може да очакваме подобряване на системата за връщанията, господин Леннарс. Всичко това върви заедно и ще бъде включено в новия пакт. Господин Ленас, имате ли доуточняващ въпрос? Да, благодаря ви, госпожо председател. Напълно съм съгласен с това, което казахте е, за обратното приемане. Съгласен съм, че е добра идея да започнем с е, най-важните страни на происход и на и транзитни страни. И смятам, че ако се работи на равнището на върховния представител по външната политика и министрите на външните работи на държавите членки, ще постигнем повече напредък. На второ място, да, да, да договорим споразумения, които да са печеливши и за двете страни, няма да е лесно. Така че как конкретно виждате ролята на фондовете, в частност на фонда е, за обежище, миграция и интеграция, за да допринесе за сключването на споразумения с тези страни, в частност за транзитните страни? Господин е, Скиннас, имате една минута за отговор. Прав сте, имаме нужда от ново начало. Трябва да използваме всички инструменти на наше разположение. А по отношение на ресурсите, и след малко ще се върна на финансовите средства, но освен пари, мисля, че разполагаме и с много други инструменти, които може да използваме в разговорите с тези държави. Визите, търговията, сътрудничеството, инвестициите, образованието. Ако се върнем на финансовите средства, не забравяйте новата ни програма, която чето абовитура не мога да се сетя, точно не мога да произнеса. Става дума за новия инструмент за добросъседство или голямата дама, както наричаме в жаргона на МФР, и тя, тя ни предоставя много средства именно за тези цели. Има много може да постигнем чрез този инструмент. Благодаря ви. Думата има господин Кизил... от Комисията култура от Бедната левица. Господин Схинас, противно на това, което се казва в името на вашия портфел, смятам, че няма един европейски начин на живот, но има принципи, които са защита на човешкото действителство, политическия плурализъм, недискриминацията, солидарността и равнопоставеността. И действително културният расизъм се а, засилва. Така че какво предлагате? Как да преодолеем културният а, расизъм. Господин Схинас в описаните си отговори твърдите, че на европейската култура се възхищават по цял свят и трябва да я защитаваме. Днес казахте, че някой завижда на... ни завижда за европейската култура. Кой ни завижда и от кого трябва да защитаваме европейската култура? Смятате ли, че европейската култура по някакъв начин е превъзхожда останалите? Казвате също така, че не обичате измите. Феминизмът също е изъм. Не, не обичате ли феминизма? Мистер Скинас, for two minutes, please. Let me start with feminism. I... Господин Скинас, ще започна с феминизма. Аз предпочитам да има равенство между половете, отколкото изъм, така че с това приключвам по тази тема. Нека да се върнем на останалите ви въпроси. Не ми стана много ясно какво разбирате под културен расизъм. Какво би могло да оправдае употребата на този термин в Европейски парламент? Къде е културния расизъм? Има превод на 22 езика, има хора с всевъзможен происход, етнически и религиозен. Тези хора са избрани избрани пряко от гражданите на Европа. Къде е културния расизъм? Аз виждам културно богатство, културна гордост. Като, когато слушам хора като вас, като господин Маджит. Къде е културния расизъм? Никога не съм се сблъсквал с а, такова явление и като погледна инструментите и програмите ни като Творческа Европа и Еразъм Плюс, единственото нещо, което правим всъщност е точното обратното от това, в което ни обвинявате ние помагаме на хората да преодоляват границите, за да могат да се запознаят, да пътуват, да се е, образоват, да разберат останалите култури. Така че се питам, къде е този културен расизъм в Европа? Не знам къде е. Кажете ми, за да отида да го видя. Разбирам, че има страх от е, е, културна доминация, от културно превъзходство, но аз не споделям този страх, защото като спълно право казахте втората част на, си въпрос, на въпроса си, нашата сила е в разнообразието ни, езиковото ни разнообразие, в, в това, което сме и начин, по който живеем в Европа. И когато казах, че завиждат на европейската култура, имам предвид, че от, от, е, когато живеете в Китай, искате да посетите Лувъра и Партенона. Китайците искат да, да, да се запознаят с нашата култура и това имах предвид. Не говоря за изолация или за настройване едни срещу други. Напълно погрешно сте ме разбрали, ако така сте ме разбрали. Не съм такъв човек. Thank you very much, Commissioner Designated. Mr. Кизилюрек, do you... Господин Кизилюрек, имате ли допълващ въпрос? Ще продължа на гръцки, може би ще се разберем по-добре. Господин Скинас, културният расизъм е заложен в а, всеки един език. На немски има, съществува думата културен расизъм. И то е нещо много важно, което запашва разнообразието в Европа. Европа трябва да остане разнообразна. Всички сме съгласни. Но мнозина твърдят, че културното разнообразие се е провалило. Каза госпожа Меркел в Германия, казаха го и други политици. Те твърдят, че културното разнообразие се е провалило, а ние трябва да го защитаваме. какво вие ще направите, за да си върнем културното разнообразие? Какво ще направите, за да го защитите? Господин Схинас, имате една минута за отговор. няма по-убедително доказателство за разнообразието и плурализмът от фактата, че един кипърски евродепутат от кипърското турско мнозинство се изказва на гръцки и се обръща към гръцки комисар. Опитайте се да намерите нещо подобно някъде другаде по света. Тук няма расизъм, нито политически, нито културен. Ние сме тук в Европа и правим нещата по по-различен начин. Thank you very much. The next speaker our Много ви благодаря. Думата има госпожа Хомс Гинел. За една минута. Много ви благодаря, господин Схинас. Като представител на Комисията по заетост, въпросът ми е, е посветен на младите. Младите хора в Европа са много добре квалифицирани и въпреки това младежката безработица е на неприемливо е, високо равнище повечето млади хора са принудени да работят на непълен работен е, ден в е, категорията под 40 години. Много, от тя, много млади хора не могат да намерят достойни трудови договори, повече от тях работят а, с а, договори за нула работни часа. Младите хора са изправени пред пълна несигурност на пазара на труда. И как възнамерявате да подобрите възможностите на младите хора да имат достъп до, пазара на труда, да намерят работа, която е достойна от глава на квалификацията им, по този начин да им позволите да, си, да намерят своето място в обществото. Днес политиката образователната политика не е единствената причина за този проблем и не е от възможно решение. Несигурността на пазара на труда засяга квалифицираните млади хора, а не само неквалифицираните. Благодаря ви за въпроса. Мисля, че ми зададохте много уместен въпрос. Посочвате с пръст един европейски парадокс. Какъв е този парадокс? В историята на заетостта на Европа никога не сме имали толкова много работни места. Има исторически голям брой работни места в Европа. Но парадоксът е, че в същия този момент, в който имаме, рекордно голям брой работни места, има и рекордно равнище на неравенство в достъпа до стабилни работни места. Има много голямо равнище на нестабилности на пазара на труда и това е общо европейски проблем. Но според мен би било погрешно Брюксел да търси едно решение, което да разреши проблемите на пазарите на труда на всички държави членки. Искаме да има економическо управление на европейско равнище чрез европейския семестър и ежегодно отправяме препоръки към всяка държава членка и по този начин посочваме къде според нас трябва да се направят подобрения. И както казах преди малко и на колегата ви, 60% от препоръките, отправени към държавите членки, са свързани с заедостта и здравеопазването. Две теми, които попадат в ресора ми и смятам, че трябва да продължаваме да настояваме колко важен инструмент е европейския семестър и да използваме. Продължаваме да мобилизираме всички инструменти в рамките на Европейския социален фонд, включително за включването на пазара на труда, а по-конкретно за младите хора, темата попада по-скоро в ресора на госпожа Габриел, в рамките на Erasmus Плюс и програмите за професионална квалификация имаме други възможности. Проблемът не е само за академичното образование, а засяга и професионалната квалификация. Допълваш въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с условията на труд на студентите стипендиан, стипендианти, извинете, и чираците. Това е тема, което много ни притеснява. Какво смята да предприеме Европейската комисия, за да се преодолее проблемът, че чираците и студентите стипендианти работят при много несигурни условия. Не смятате ли, че вместо да подписват споразуменията, свързани с тяхният стипендия или тяхното чиракуване, е по-добре да сключат истински трудов договор. Аз имам предложение към вас. Вместо да променяте наименованието на портфейла си, по-добре го превърнете в това, което би трябвало да е Европа. Европа на солидарността, единството и разнообразието, една ам, многокултурна Европа не, не е това, което аз разбирам, като чуя името на вашия портфейл. Съгласен съм с а, втората част на изказването ми, т.е. на ваше предложение. И мисля, че вече от два часа говорим за това как аз гледам на бъдещата си работа. И мисля, че визията ми отговаря на това, което вие описахте. По въпроса с стипендиантите, даваме си сметка днес, че стъжантите не бива да се използват за да заместят заети на последен трудов договор, защото това е нов начин да се увеличи стабилността и неравенството на пазара на труда. Стажовете на първо място трябва да са ограничени в времето. Стажът трябва да се ограничи на времето, което е нужно да се придобият нужните нови умения. И за мен е много важно също така всички стажове да бъдат платени. В противен случай, тези стажове се превръщат в форма на прикрит труд, на неофициален труд. и заедно с комисаря Шмидт ще се опитаме да намерим някакъв принцип, за да разделим проблема с този с стажовете. Думата има госпожа Риба и Хинер от Комисията по култура. Добър вечер, господин Схинас. Правото на творческо изразяване беше сериозно потъпкано през последните години. Творци, които искаха свободно да се изразят, се озоваха в затвора в а, няколко държави членки. Ще ме уверите ли, че ще бъдете защитник на културната свобода? Културата е в основата на едно общество, което иска да приобщи всички без расизъм, обхващайки всички идеологически и културни особености. Но най-дискриминирани в областта на творческите дейности са отново представителите на малцинствата, било то етнически, религиозни или ЛГБТ и общността, или просто хората, които си позволяват да критикуват системата. През последните дни имаше все повече, зачистиха съдебните производства срещу творци и особено творци от тези групи, които тук ще споменах. Какво смятате да направите, за да за силите свободата на творчеството и за да се преборите с расизма и дискриминацията. Смятате ли да направите оценка на, закон, на националното законодателство на държавите членки, които не спазват международните правила за спазване на свободата на словото и в частност свободата на творчески изказ? Господин Схинаса. Госпожо Риба и Хинер, всички държави членки на Европейския съюз са демокрации. Всички те са подписали Хартата за основните права и свободи, които са описани черно на бяло в този документ. И аз като кандидат-комисар не смятам, че творческата свобода и културната свобода са по някакъв начин подвластни на някаква форма на ограничение. Това не отговаря на, моето, на моите лични възприятия, на светогледа ми. Творческата свобода, това, което пишем и това, което създаваме като художествени творби е част от нашия европейски начин на живот. Затова сме толкова уникални, затова ни се възхищават и понякога ни завиждат в останалата част от света. Предполагам, че имат че мислите за конкретни примери, с които аз лично не съм запознат. Не мога да си представя как съдя би могъл да вземе решение ограничаващо културната свобода. Тук говорим за съдебни решения. И тук засягам всъщност темата за независимостта на съдебната система. Европейският съюз не може да се намесва в работата на съдилищата в държавите членки с призиви да не се нарушават основните свободи, залегнали в хартата, например но съм готов да работим заедно с госпожа Габриел и да разгледаме конкретни случаи, които са пряко, пряко свързани с европейските правомощия, правомощия на Европейския съюз. Госпожо Риба и Хинер, имате ли допълващ въпрос? Да. Попитахте ми дали мога да ви дам конкретни примери. Според много неправителствени организации, някои правителства използват законите за борба с тероризма, за да ограничават творчески дейци. Така, например, един певец Бартони в Италия беше хвърлен в затвора заради съдържанието на текстовете на своите песни. Сега той е потърсил убежище в Белгия. А мандатът извинете, заповедта за арест на този творец, издадена от испанските власти, се смята за неоснователна от белгийските власти. Така че как вие ще гарантирате, че свободата на творчество ще се спазва в Европа и че никой творец няма да попадне в затвора заради своите творби? Ще повторя това, което казах в първата част на отговора си. За мен свободата на творческо из... изразяване е основна свобода. Не съм запозната с конкретния случай с този певец, който споменахте, но доколкото разбирам, става въпрос за решение взето от Национален съд. Пак казвам, не съм запознат с особеностите на този конкретен случай по време на кариерата си като служител на европейските институции винаги съм се придържал към принципа на разделението на властите, принцип, който се прилага още от времето на Монтескю в Европа и отново съставна част на европейският начин на живот. Още е, един пример за нещо, което ние тук в Европа сме измислили и което е възприял целия свят. Така че не мога да вземам позиция за конкретен случай, с, който не съм запозната и който зависи от начин по който функционира съдебните власти на една държава членка. Госпожа Пантинг, да обновим Европа, Комисия по културата. Господин Скина, аз благодаря ви за дадените отговори. Е, с голяма е, много съм удовлетворена от това, че вие така категорично потвърждавате многообразието в Европа. Бързам да кажа, че съм либерал и по никакъв начин не бих проповядвала политическа агресивност. Но аз тук, както други, ценя гръцката, италианската, дори английската и британската култура. И не желая никой извън тук брюкселския мехур да, да смята, че според нас има само един единствен европейски начин на живот от чисто практическа гледна точка ви питам, вие отговаряте за обучението, за ученето през целия живот. Неколкократно споменахте Еразъм Плюс. Как ще работите съвместно с другите комисари, така че европейското влияние в образованието да утвърждава европейското културно многообразие наред с много важните, новаторски цифрови умения, които, които не са и така спорни, разбира се. Е, първата част на въпроса ви до, до сега, е, мисля всички са разбрали, че не спорим. По втората част е, от е, въпроса за, за рамките на, на, на моите правомощия и как ще се, така да кажем, позиционирам, ще споделя с вас нещо от личния си опит. Когато се подготвях за днешното изслушване и бях инструктиран от службите на комисията, когато стигнахме до професионална квалификация, образование, култура, цифрови умения и така нататък, бяхме 55 души около масата. И питам, защо толкова много? И получих а, убедителен отговор, защото това първо започна да, да се върши там, след това а, шефа на звеното се премести еди къде си, а, присъединиха към него други и така нататък. Е, е, давам ви този пример, е, за да ви кажа, че факта, че госпожа фон дер Лайен прецени, че е нужен вице, заместник председател, който да е политически отговорен пред вас и който да обедини тази много сложна и многобройна е, е, административна структура, е, тя очевидно имала право. Аз, аз не съм удовлетворен, разбира се, от това състояние на нещата, от това, че трябва да ми докладват 50 души, че много от нещата, които обсъждаме като обучение, безработица, младежка, професионална квалификация и проче, са пръснати къде ли не из комисията, по, по колко канцеларии. Аз мисля, че моята роля, наред с комисаря за заетостта, с комисаря за е, културата, образованието, младеща и спорта, комисаря за равенството, за здравеопазването, да, да съберем всичко това на едно място. И да се явим пред вас и да ви обясним каква сме я свършили. Но поне ще, ще, ще знаете с кого говорите. Това ще бъда аз. Имате ли допълваш въпрос? Пак се връщаме до названието на вашия портфел. Съжалявам. Е, нали, трябва да сте готов за този разговор. Обсъждали сте го с Урсула фон дер Лайен. Знаели сте какво ще очаквате. И, и тук е, е, от, от левицата е, през центъра до десницата се изразява безпокойство. А вие, вие убежда, убеждавате, определено, аз съм на ваша страна, че вашите намерения са добросъвестни. Но е, названието не върви. И, и ви моля да не се държите дефанзивно, нито арогантно, а, а да се отнесете е, отново към Урсула фон дер Лайн и да обсъдите някакво ново наименование. Аз бих ви предложила опазване на европейската солидарност. Не, нещо такова. А значи, ако, ако ние се безпокоим, представете си колко повече ще се безпокоят гражданите, поне нези, които обръщат внимание на тези неща. Така, може ли да, да ми обещаете, че поне половин час е, ще разговаряте по този въпрос с Урсула фон дер Лайен? for one minute on that. Mr. Skinas, do you want to answer? Искате ли, господин Скинас, да отговорите? Първо, позволете ми да ви кажа, че е, е, за мен е голяма чест, че вие сте на моя страна. Е, доволен съм от това си постижение, ако е такова. И аз казвам, как, както казах и на Софи Интфелд, не съм бил арогантен. Ако съм проявил арогантно, ще се извиня. Е, но отново ще кажа. Става дума за нещо, което трябва да положим в контекста на заявеното от новоизбраната председателка на комисията. Възоснова на тези нейни разяснения вие сте потвърдили доверието си в нея. И аз храня високо, по-скоро дълбоко уважение към всички аргументи, изложени в този дебат. Аз предпочитам да гледам позитивно на въпрос и да не приемам че това название може да се употреби или да се злоупотреби от екстремисти. Казвате сега да отида при председателката. Да, но тя председателката вече ви каза, че в Европа обсъждаме, или ако щете спорим, и накрая се съгласяваме. Това мога да ви отговоря. Now the last... Благодаря ви, господин комисар. И сега последният въпрос от този кръг въпроси е Изабел Бенджубе. Бенджубе, НП, култура. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин кандидат заместник председател. Ние непрекъснато в рамките на този разговор говорим за амбициозната програма за образованието, за по-добър достъп до образованието, борбата срещу отпадането от образователна система, учене през целия живот, е, хората, е, наближаващи края на активната си възраст и тяхта квалификация, професионалното обучение като сериозно предизвикателство. Но, като говорим за опазването или защитата на нашия начин на живот и на европейските ценности, онова, което е ясно, че всъщност ние отстояваме свободата, правовата държава, Европа като пространство на възможности и равенство. Но това са възможности, които се създават от предприемачите, от инвеститорите, от стопанските дейци. И на мен ми се ще, когато говорим за образование, да говорим за възпитаване на предприемачески дух. Да, какво ще направите вие? Да имаме повече предприемачи в Европа, които да създават повече възможности за всички. Благодаря за въпроса. В известен смисъл въпросът предпоставя следното, че неведнъж веднъж всичките си усилия в областта на образованието, културата, младеща и прочее, не, не, не, не изграждаме единен образователен пазар, а не е и нужно, понеже в образованието държавите членки имат национална прерогатива. Но, но докъде стигаме с всичко това? Допринасяме за образоването на, на, на подрастващите, на, на бъдещите работници и служители, на бъдещите предприемачи, образоваме ги за а, а, да, да, да са въоръжени с необходимите умения а, и след това тези умения да се развиват и повишават непрекъснато. А, и да помогнем на унези, които са изостанали, които са маргинализирани, е, от е, техническия прогрес е, да, да, да запазят заетостта си. И това косвено помага на економиката и на обществото. Е, е, става въпрос за пряка последица, за пряк ефект за създаване на, но, на работни места и растеж. Сега, наистина, предприемачеството е, насочването на усилията ни и на инструментите ни към създаването на предприятия не може да се диктува от Европа. Не можем да им възложим бъдете предприемачи, станете предприемачи. Можем, разбира се, обаче да ги снабдим с необходимите знания, с необходимия начин на мислене, с необходимата квалификация, за, за това. И много от нашите програми, като инвестиционната програма на Юнкер, например, и, и всички програми за инвестиции в те, техническите изследвания, Хоризонт 2020, е, е, имат такава насок. Благодаря. Последният уточняващ въпрос е, е на вас, госпожо. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за дадения отговор. Е, е, пред приемачите вършат, но се и правят, смятам аз. Тук не става въпрос да се налага на когото и да било да става предприемач, но трябва да се възпитава желанието, амбицията, да се създават блага, да се създават възможности. Е, е, в край на краищата това създава и запазва благосъстоянието на Европейския съюз. И въпросът е, е, е такъв. А, верно е, че го няма в портфейла на комисията е, това, но, но чрез образователните инициативи. Е, е би трябвало да се възпитават деца, така че да кажат някой ден, мамо, тате, искам да стана предприемач. Не, няма го, разбира се, в портфела на комисията. А няма го и конкретно след инструментите, с които разполагаме, като е, изрично формулирана цел. Но, но, както казах вече, има е, е, една гама от, от различни варианти и инструменти, благодарение на които можем да насочим вниманието си към онези е, умения, професионална квалификация, които ни липсват, където сме най-слаби да стимулираме хората да се насочат към тези области. И вече един младеж, един, един учащ се, който а, а, проявява интерес към приемачеството, да, ние вече сме длъжни да го насочим. Да му кажем, това е пътят. Но не можем да му кажем, върви непременно да ставаш предприемач. Нали? Това, е, това вече е резултат от усилия далеч по, нали, по-широки, в, в взаимодействие на, на повече е, фактори, в това число вие, парламента и държавите членки. Благодаря. С това а, приключва втория кръг въпроси. А, и аз благодаря за вниманието и предавам думата на съпредседателя а, Хуан Лопеса а, Гилар. Цели 25 въпроса бяха зададени а, а, и получиха отговори. Малко превишихме времето, а, което бе определено, но лека по лека стигаме до края на това съвместно заседание. Преди да закрием обаче, разбира се, е, господин кандидат, заместник председател на комисията, вие ще имате последната дума за последните пет минути. Имате я. Благодаря, господин председател. Късно е. Благодаря ви за, за тази богата, широка е, дискусия, която за мен е категорично свидетелство за едно. Е, нещо, в което не мога да се съмнявам, на което станах свидетел днес тази вечер тук. Е, високата посветеност и високата степен на строгост, с която вие се отнасяте към мандата си в двете комисии. На второ място, преди да поискам вашето доверие и подкрепа, аз бих искал да ви помоля да имате предвид, че възложените ми задачи в този си вид, в тази конфигурация, никога до сега не са възлагани. И първият въпрос следва да бъде защо? Защо е нужен точно така конфигуриран портфейл в новата комисия? И мисля, че е отговорът, и се надявам, че съм успял да ви го внуша е такъв. Макар и портфейла да е нов, задачите са стари. И те се коренят дълбоко в еволюцията на нашите общества в продължение на години. Е, е, породила известна организационна логика, известна фрагментация, е, така наречените силози. И сега от мен се иска, с помощта на комисарите, които ще работят с мен, направлявайки тяхната работа, не само да напреднем в тези различни направления, да изпълним обещанията, които дадахме през месец юли, а и, и това по-скоро е моята задача, а не на комисарите, да обединим всичко това в едно единно, ако щете, повествование. За добрата практика, за, за уменият, за духовното ни богатство, за културата и ценностите ни, които да заздравят нашите здрави и толерантни общества, да ги подготвят за утрешния ден. Предизвикателствата са много. Аз се надявам, че ще се отнесете с разбиране към моето желание да дам скромния си принос. Надявам се, е, е, заедно, впрочем, да е, решаваме тези задачи през идните 5 години. Благодаря ви. you, Ние ви благодарим, е, господин е, кандидат за местник председателски нас. Благодаря на всички участници е, висока, за високата посетеност толкова късно днес. В заключение ми позволете само да кажа, че вие ще поемете един тежък, натоварен портфейл с много оговорки, бележки под линия, ако не и резерви. Понеже да, европейски начин на живот има, но нещо, което мога да кажа, че да укъсняваме до такъв час, противоречи на европейския начин на живот. И второ, вярно, може и да има такъв европейски начин на живот, но във всеки случай той не е един единствен и не е задължителен. Европейския начин на живот дава възможности за избор, за многообразие и плурализъм. Така че, отново, благодаря на всички, които обогатиха дискусията и с това искам да обявя, че като председател, със съпредседателката ни, ще свикаме съвещание на координаторите, за да преценим, както се следва, резултата от протеклите разисквания. Благодарим ви, господин Скинас. Всичко хубаво. Oh, also me, I also want to say thank you first to Mr. Skinas. Uh, it was like we... Аз също бих искал да благодаря на господин Скинас. Как очаквахме, беше много интересна и широка дискусия. Благодаря ви за отговорите на всички зададени въпроси. Благодаря на членовете нашите, които зададоха въпросите. Е, те определено допринесоха за така интересно протеклата вечер. Благодаря и на колегата съпредседател Хуан Лопес Агилар. Добре работихме заедно. Е, благодаря и на нашите технически служби, които организираха е, плавното протичане на това заседание. По-нататък, знаете, следващата задача ще бъде да оценим чутото тази вечер, за което ви моля след 45 минути в 22 часа и 15 координаторите на двете комисии да се явят в АСП 1Г3. Моля, слушайте адреса на заседанието, другите да бъдат малко по-тихи. Моля за внимание. Още не сме приключили. Значи координаторите ще заседават в 22 часа и 15 минути в АСП 1 Г3. Координаторите на Либе и на Култ моля, бъдете на време, за да си свършим работата днес. Комисията по заетостта, като асоциирана комисия, също ще бъде представена с един от своите председатели. Моля, в 10.15 АСП 1 1 Г3.